Драги колеги, моля заемете местата си. Моля да ме извините за тези 10 минути закъснение. И така, по дневния ред искам да ви спомена три промени. 19 точка по свободното движение на работници. Доклада на госпожа Бауер ще се разгледа след точка 22 и съответния доклад на Данута Ясловецка. След това доклада на госпожа Макентайер се отлага за извънредното заседание на нашата комисия на 3 февруари в Страсбург. И так, последно, 23-та точка, преговор относно годишната финансова рамка, ще бъде разглежен на проекто становище, защото бюджетната комисия ще изготви проект, доклад по собствена инициатива, така че ще изготвим становище по тази тема. Ако няма възражения, с тези изменения смятаме, че е приета а, дневния ред. Точка 2. Съобщение на председателя. А, що се отнася до заседанието на комисията 12-13 февруари? В 15 часа е началния час на 12 февруари и следователно сутринта на 12 февруари няма да има заседание. Свободна е тази сутрин за комисията. По отношение... Груп де Не е използвания устен превод. De la На комисия ЕКОН по европейския семестър не е ползван превод на испански язик, защото без предварително предупреждение представ... липсвано говорящия представител не е присъствал и не е била анулирана кабината. Не е искан превод на френски язик, защото господин Готиерес е поискал а, съответно превод на испански и това е ограничило възможностите за альтернативен превод. Трета точка, що се отнася до излъчването по интернет на заседанието, чрез и митинг може да получите достъп до това излъчване. И така, точка трета. Предлагам ви да приемем протоколите от заседанията от 14 и 18 ноември 2013 е, година. Ако до края на заседанието няма възражения по тези протоколи, те се смятат за приети. И така стигнахме до точка четвърта. Разглеждане на проекто становище по доклад по собствена инициатива на Комисията бюджетен контрол механизми за мониторинг на ефективността на разходите за възрастни работници, финансирани от Европейския социален фонд, след специалния доклад на Сметната палата 25 от 2012 година. Така че давам думата на докладчицата. Данута Ясловецка, която ще ни представи внесените 301 извинения 7 от докладчика и 7 компромисни е, е, изменения, които са предложени на базата на тях. Имате думата. Благодаря ви. Колеги, поради факта, е, че е, следващата година ще има по-малко хора, е, е, които, които са в активна възраст. Е, през 2007 и 2013 година е, предвиди 8% от европейския бюджет за социалния фонд. Е, от тях е, са е, приложени е, 117 оперативни програми но предвид доклада на Сметната палата за 2012 година, нито държавите членки, нито комисията са могли да приведат доказателства за това колко работници се възползват от социалния фонд, колко средства са отпуснати по него и какви дейности са били ефективни и колко от тях са дали възможност на възрастни работници да се преквалифицират и да намерят работа. В становището има предложения за държавите членки и за Европейската комисия, като предложенията имат за цел да подобрят контролния механизъм по тези фондове. Има 31 изменения и възоснова на тези 31 изменения ние изготвихме 7 компромисни изменения, в които са включени повече от измененията от колегите. Е, като е, има най-много промени в компромисно изменение А и в мотивите А. Но е, заради оставащите препятствия пред пазара на труда, промяна на условията на труд и нарастване на конкурентоспособността, и можем да кажем, че решението да останеш на пазара на труда след пенсионна възраст е индивидуално решение. Компромис Б и тук по компромис Б ние посочваме, че има много голямо разнообразие, когато се говори за дейността на възрастни работници, като има разбивка за мъже и жени. За мъжете е 55%, а за жените е около 41%. И ние добавихме тази допълнителна разбивка за двата пола в промяната. Причината, поради която възрастните работници не са толкова активни, това е защото не са достатъчно квалифицирани, а също така и подхода на самите е, работодатели към възрастните работници. В компромис С ние подчертаваме, че Европейския социален фонд от 2007 до 2013 година е 8% от общия бюджет на Европейския съюз и трябва да се е, наблюдава ефективността му. В компромис D.1 точка 1, имаме е, информация е, за програмите по Европейския социален фонд и информацията за разходите трябва да се публикува в публични уебсайтове. сайтове е, много е важно да се каже, че тази информация е важна и трябва да се добави разбивка между двата пола. По компромис е параграф 4 е, трябва да има информация за броя на възрастните работници, е, които придобиват нови умения – и трябва да има и информация за броя на възрастните работници, които участват в такива програми, колко от тях придобиват нови умения и намират нова работа. Тази статистическа, статистическа информация е много важна. По компромис F параграф 5 ние казваме, че финансирането на програмите е, имаме е, временна връзка между действията и оперативните програми. И така, по целите, последния компромис Г, параграф 7, е, трябва да има е, постоянно наблюдение върху политиката, когато говорим за учене през целия живот и активната дейност. Благодаря на всички докладчици в Сянка за конструктивното сътрудничество и се надявам, че е, при гласуването политическите партии ще подкрепят предложените от мен компромисни изменения. Благодаря. Благодаря. Филипино и кой още иска да се изкаже? Елизабет. Като че ли няма други. Филбенио. Yeah, I'm going to be very brief because uh, I think uh... Аз ще бъда съвсем кратък, защото е, докладчицата е работила много ефективно по тази тема. Групата от АЛДЕ подкрепя всички предложени компромисни изменения, е, както и повечето от измененията извън компромиса. Ние не подкрепяме изменение 25 не можем да подкрепим Пим, и 31-во изменение, ако се измени устното изменение на докладчика. Това е което мога да кажа, да спестявам време. Елизабет Моншарт. Благодаря много, Елизабет. Ще бъда кратка, госпожо председател. Ще благодаря на докладчика за тази работа, която е извършил, защото всички разгледани аспекти са разгледани в перспектива на периода 2014-2020 година, така че благодаря ви, че подпомагате нашата работа по Европейския социален фонд. Председателката, има ли други желаящи да се изкажат? Няма. Тогава давам за заключителни думи думата на докладчика.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 защото е, няма е, единно законодателство е, и за бъдеще социалната политика ще бъде по-унифицирана в държавите членки и заради това искам да ви приканя да, измените, да приемате 31-во изменение. Благодаря. Добре. И така, на 23 януари ще гласуваме по темата утре е това, ако не се лъжа и Комисията по бюджетен контрол е, ще може да вземе предвид е, нашето становище, когато ще гласува на 18 февруари. Приключихме с тази точка от дневния ред. Минаваме към пета точка. Разглеждане на компромисните изменения. Не знам колко са на брой. Господин Готиерес Прието не е тук, това не му е за първи път. Госпожа Макинтар тук ли е? А, тук е. А, да не ме опреквате после, че а, съм предложила да се разгледа първо нейния доклад. А, Дават ли ми разрешение координаторите да разгледаме доклада на госпожа Макинтар, тъй като а, докладчиците в сянка също отсъстват, с изключение на господин Дебакер? Добре, значи а, шеста точка, но умолявам ви все пак, а, за да не се дезорганизира работата на всички, а, е, включително и на преводачите, е, тези, които трябва да представят доклад, да са тук. И така, точка 6. Разглеждане на 42 компромисни изменения по доклада на госпожа Макентайр. Преди да й дам думата, искам е, да подчертая някои от затрудненията в този доклад, кой, чиято тема е как Европейският съюз може да допринесе за създаване на благоприятна среда за предприятия и дружествата, включително новосъздадените, е, за разкриване на работни места. Е, тази тема е, е обсъждана и беше взето решение със съгласие на координаторите след три обсъждания на темата на този доклад защото комисия ИМКО току-що беше изготвила по сходна тема а, доклад по собствена инициатива и трябваше на три пъти а, да а, действаме пред координаторите, да, да се формулира съответното заглавие на доклада с оглед на тематиката на нашата комисия но първоначалният доклад на докладчика съдържаше не от моя гледна точка при анализ на доклада, а от гледна точка на секретарията много параграфи, които не са свързани с материята, която ние третираме. Така че искам да привлека вниманието на авторката, че трябва, за да станат допустими, тези текстове да бъдат адаптирани за да не бъде сметнат за недопустим целият доклад. И това се отнася и за много от измененията внесени от колегите, включително и такива, които целят да се заличат някои от първоначалните параграфи на докладчицата и които заличават по този начин и компетенциите на нашата комисия. Някои, сред които господин Кръцмайн, без, за да не цитирам името му, а, които се произнесаха по допустимостта на тези изменения, го направиха частично. И аз не приемам подобна критика по историческите причини, които споменах току-що и искам да подчертая още веднъж, че не аз съм взела решение. Аз всъщност следвах само мнението на секретарията. А секретарията на тази комисия по никакъв начин не може да бъде опрекнат в политическа пристрастност. тук въпросът е до компетентност, а не до политически оценки. И смятам, че на тази база, която изложих, е, можем да проверем дискусия по доклада на госпожа Макинтайр. И разбирам, е, че на етапа на изготвяне на измененията остават висящи множество проблеми и ви е, заострям вниманието върху този факт. Така че не можем да гласуваме по този доклад утре. Така че оказвам пълно е, доверие на докладчика, така че разума да се върне в този доклад и да можем да проведем един полезен дебат е, в рамките на нашите правомощия, е, защото не искам да причинявам на други комисии това, което не бих искала те на нас да причинят. Имате думата, госпожо докладчик. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да проверя на моите колеги за работата по този доклад. Много се радвам, че секретарят предложи да се премести гласуването за началото на февруария, не за утре, утре, което ще ни даде повече време да работим по важните въпроси. Както знаете, имахме 276 внесени изменения по този доклад. накрая от тях останаха 40 компромиса. Те са включени в 157 изменения. Това е резултат от нашата съвместна работа. Благодаря на колегите, защото само така успяхме да се справим с толкова много компромиси. Мисля, че има някакво съгласие по компромисите. Някои колеги поискаха промени и аз направих всичко възможно да включа техните коментари. Трябва да раздам нови предложения. Взехме предвид и всичко, което е извън нашата компетентност. Направихме всичко възможно тези предложения да влязат в измененията в рамките на нашата компетентност. Има две, два компромиса. Компромис Д, който трябва да се изтрие, и компромис С, който, по който също не успяхме да постигнем съгласие. Но освен това, няма други съществени проблеми. Така че възнамерявам да се свържа с колегите по-отделно и да потвърдя техния глас. Ако имаме време, следващата сряда след обед ми се иска да организирам среща на докладчиците в Сянка. Надявам се, че колегите ще се съгласят е, да се състои една такава среща. Както казах, и три. И в резултат на някои техни становища, по които те имат изключителна компетентност – но въпреки това има още няколко параграфа, които не са в компетенцията на нашата комисия, по-скоро на ИКОН. Мисля лично, че този параграф трябва да бъде счетен за недопустим или да се гласува. Става въпрос за няколко параграфа, тясно свързани с компетентността на комисията ЕКОН. Надявам се, че докладчиците в Сянка ще подкрепят това. Очаквам да чуя коментари от колегите и искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за тяхната помощ. Ще продължим да работим с всички в най-тясно сътрудничество и в бъдеще. Благодаря.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 et non pas la commission imco comme je l'ai à tort indiqué tout à l'heure. Euh, la parole est à euh, philippe de backer. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Беше свършена доста работа. Е, ние оценяваме предложенията за компромисни изменения. Свършена е много работа. Виждаме, че много от нашите изменения са включени, ако не са били е, преценени като недопустими. Сега, от името на либералите, искаме да кажем следното. По компромис Е, е има част, която е добавена към първоначалния текст. Е, имаме връзка с устойчиви публични инвестиции. За нас е важно да има връзка тук и с обществените поръчки. Е, защото е, това е инструмент за институциите, за да са сигурни, че могат да участват и те в отдаването е, на обществени поръчки и се създават работни места. За нас това е важно. По компромис Q ние предпочитаме първоначалния текст – не знам, имаме е, данъци, е, не знам дали е, е съвместимо това с нашите правомощия. По компромис П думите за информационни центрове да се отеглят от текста, защото създават объркване. Защото сега има възможност за единно гише, а от друга страна регионални информационни центрове т.е. трябва да има връзка с е, предприемчива Европа. По компромис ММ е, трябва да бъдем по-неутрални и към е, пола, защото продължителността на заетостта трябва да не се съобразява толкова с половете. Искаме малко повече време по, по коментарите, Искам да кажа, е, че ние получихме имейли по допустимостта на някои изменения, но ние е, е, смятаме, че предвид целият текст те са недопустими, но сами по себе си са. Така че по някои изменения очакваме открита дискусия, дали можем да е, запазим някои изменения, които са допустими, да има открита дискусия, да се търси правилно решение. Във всички случаи колегите и аз е, преценяваме, че купера... сътрудничество беше ползотворно и се надяваме да продължи. Благодаря. Euh, и сега ще дам думата на Серхио е, Готиерес прието. С радост го казвам. Успяла да открие къде е нашата зала. Е, но преди това, е, показаното от Филип Дебагер, ако правим неща, които не се вписат в нашите правомощия, не може да ми се съртите, ако взема решение, че това е недопустимо. Ако първоначалният доклад казва а, в някакъв част от текста, това за пример ви го казвам, а, европейските предприятия да бъдат по-конкурентни, конкурентоспособни, това не е в нашите правомощия. Не е предмета на нашата дейност. И ако се внесе промяна в смисъл трябва да станат по-конкурентно способни предприятията, за да създадат работни места. Тогава вече тази формулировка е допустима с оглед на нашите правомощия. А, и ако някой предложи да а, отпаднат думите за създаване на работни а, места, това а, превръща текста в недопустим. Това е линията, която аз правилно прилагам нито вляво, нито вдясно. И а, наистина се стремя да бъда безпристрастна по тази толкова щекотлива тема конкурентно способността на предприятията с оглед на създаване на работни места. Сега давам думата на Серхио Готиерес Прието. sé que dentro de la rigidez de la presidenta entenderá que una indisposición personal. Благодаря, госпожо председател. По лични причини не можах да бъда на време в залата. Моля да ме извините. Благодаря на госпожа Макинтайр за положените усилия, постигането на тези компромисни изменения. Първоначалният текст на доклада беше доста отдалечен от позицията на групата на социалистите. Имаше една първоначална дискусия, след това дискусия по измененията. Докладчика положи много усилия, за да вземе предвид тези изменения и идеите на нашата група можем да постигнем споразумение по тези компромисни изменения. Предполагам, че тази седмица ще се проведе гласуване, но преди това ще трябва да се внесат още няколко промени, за да се вземе предвид нашата позиция. Имам предвид компромис Д, където се говори за разходите за труд, косвените разходи за труд и предлагаме това да се замени с една по-обща формулировка, която отговаря на действителността. Не, винаги става дума за косвени разходи за труд. Може да става дума и за разходи за енергия така че трябва да се избегнат недоразуменията. 178 изменение, внесено от мен, за него става дума. След това ще и възникне проблем при гласуването и при компромис А. Бихме могли да го приемем, ако последната част от параграфа се е, замени с изменение 220 на госпожа Корнелисен и който не беше взет предвид. И смятаме, че точно тук му е мястото и е добре там да се включи. Още един проблем, е, свързан с компромис ЦЦ. Е, говори се за здравеопазване, е, е, влияние върху предприятията. Знам, че докладчика полага много усилия, положи много усилия, за да формулира този параграф, но трябва да се внесе допълнителна прецизност не законодателство в сферата на здравеопазването и социалното осигуряване създава проблеми. Още нещо, компромис FF, командированите работници. Там също имаме затруднения и ще представим формулировка на този текст близки дни. Благодаря много, госпожо докладчик. Наистина, това показва, че сте скромна за компромис. Äh, Няма други изказвания от колегите. Може би комисията иска да каже нещо, така ли? Е? Заповядайте. Не знам как се казвате, но комисията приветства този доклад който трябва да създаде полезна среда на предприятията, за да създават работни места. За ваша информация, днес комисията прие ново съобщение относно индустриалната политика. Ключовото послание е, че Европа трябва много бързо да постави основите за постигане на растеж и развитие за да може европейската економика да се възстанови възможно най-бързо. През в нашите съобщения през 2010 и 2012 ние се средоточихме върху приоритетите в промишлената политика и промените. Благодаря. Äh, Благодаря. Сега докладчикът има думата отново. До момента е, получавате голяма подкрепа, работите усърдно. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Наистина съм благодарна за подкрепата от докладчиците. Това беше много положителен опит да, да направя този доклад. Пързо, първо за лисате пак. Подкрепям ви относно важността на обществените поръчки. Мисля, че инициативните текстове ще бъдат много трудни, трудно да бъдат мъкнати в а, а, предложенията от ЕКОН. Разбира се, балансът между работа и личен живот е много важен и аз не говоря само като жена. Разбира се, това засяга. Това засяга и мен и аз не виждам защо да не можем да го включим. Прето, в компромисте ние вече сме включили думата лейбър, свързана с непреките разходи. Мисля, че по този начин се придвижваме задоволително в исканата от вас посока. Компромис A, A, CC и FF. Радвам се, че преместихме гласуването за, в началото на февруари, защото когато се съберем следващата седмица, ще сме получили вече много широка подкрепа. Много ще се радвам да чуя положителни гласове от комисията, както и, както и стана. Благодаря. Благодаря. Мисля, че малките и средни предприятия са заслужили а, техните интереси да бъдат защитени. Мисля, че отправям едно добро послание. Значи, утре няма да гласуваме, ще го направим на 3 февруари. Така че преминаваме към следващата точка от дневния ред и с това приключваме точка 6 господин Прието, може би ще може да представи своят доклад и имате думата. Благодаря ви, господин председател. Първо, благодаря за готовността на всички докладчици в Сянка да постигнат единодушие. Не беше лесно, както и с оглед на сроковете. Трябва да гласуваме през февруари, а това означаваше, че трябва да работим по-бързо също и при исканията за промени. Така че благодаря още веднъж на всички за тяхната готовност да работят усърдно изхождаме от различни позиции, по-скоро застъпваме различни позиции и имахме двойна цел. Искахме да изпратим един полезен и важен сигнал по, като комисия по заетост в парламента. Искахме да изпратим този сигнал към парламента и същевременно не искахме да влизаме в противоречие с това, което се разработва в комисията ЕКОН. Мисля, че сме пред постигане на тази цел. Трябва да осъзнаем факта, че един допълнителен доклад на колегата Дебакър в комисията ЕКОН не е излишен. Ние осъзнаваме, че темите за заетостта, социалната политика са много важни също и с оглед, с оглед на макроекономическите бъдещи резултати. Именно в този дух работихме и също и по отношение на 33-те искания за компромиси. Ние бяхме готови да гла... за гласуването утре, но е добре, че ще имаме време да доизясним някои неща. Искам да бъда кратък, защото много пъти сме го обсъждали вече в комисията. Първоначално имахме една позиция на консенсус на мнозинство. И това беше, че трябва да се занимаваме и с приложенията – нито една политическа група не е успорила това. Сега обаче установяваме, че първоначалната позиция на господин Дебакър вече не е същата. Той иска да се зачеркне цялото приложение. Либералната поли... политическата група на либералите вчера зае тази позиция, а в ЕНП, като че ли се имат съмнения, и това беше обсъдено днес и те имат съмнение дали двата, двете приложения трябва да бъдат включени, включени или не. За мен това е неразбираема стъпка назад. И също и по отношение на демократичната легитимност. Ако наистина исках, искаме да зачеркнем тези приложения, ако НП и либералите получат мнозинство, тогава сами на себе си ще противоречим. Ние искаме по-голяма демократична легитимност, но в същото време правим стъпки назад. Само с помощта на приложенията можем да постигнем тази цел. Като докладчик искам да повторя още веднъж, че не разбирам откъде се появиха тези съмнения. Искам да помоля както либералите, така и НЕП да помислят добре какви последици би имало това и какви сигнали ще изпратим към комисията и съвета, ако направим такива крачки назад. Независ... Независимо от това искам да благодаря на всички докладчици за тяхната готовност да преговарят и ако сега в последната минута не а, постигнем някакъв обратен обрат, утре ще можем да гласуваме. Институцион... така. Revenir със cette question. Искам да се върнем на този въпрос от институционална гледна точка. Основният дебат в демокрацията е определяне на политическите и економически насоки. Това е основата на публичните политики. Е, освен е, упражняването на изпълнителните функции, но това не е в нашите компетенции. Този дебат в европейски план е много труден дебат, защото има компетенции, които са прерогатив на държавите членки. Е, и въпреки член 121 който посочва, че тези въпроси трябва да се смятат като въпроси от общ интерес. Член 145 казва с, с по-ниска степен на ангажираност. Аз, а, е, третира въпросите за е, политиките за заедостта. И е, всичко това е залегнало в договора за Европейския съюз. По отношение на основните насоки на заедостта, Европейския парламент има по-големи правомощия Отно, спрямо тези свързани с економическите и политически насоки. Тъй като изпълнявах преди това длъжите на ръководител на комисията по економически въпроси, и заедно с господин Ори, който беше докладчик по основните насоки за заедостта, успешно проведохме тази дейност и заедно с Белгийското председателство успяхме да окаже влияние върху разписването на основните насоки. Но в рамките на европейския семестър тези два текста трябва да се променят. Миналата или по-миналата седмица проведохме дискусия с председателя на комисия ЕМКО. И тази сутрин приключи втората такава седмица, Европейска парламентарна седмица, която разглежда въпросите на годишния растеж. И е, съветът обаче все още не е, е чул гласа на парламента по всички тези въпроси. А, не ми е, се иска парламента да прави крачка назад по вече установени практики и се откаже да а, изпълнява своите правомощия в социалната сфера и да упражнява по най-силния възможен начин стратегия с, при оказване на влияние. Да, знам, че има е, правни аргументи но ако пък а, ние изпълняваме само това, което стрикно се изисква от договора, не бихме провеждали е, никаква дискусия по допустимостта на докладите по собствена инициатива, защото изобщо нямаше да изготвяме такива. Моля да ме извините, но аз смятам, че това е един ключов въпрос, а, свързан с правомощията и на тази комисия, и на целия парламент – по съответните насоки отново заостря вниманието. И сега ще дам думата на Чаба Ори и след това на Мариан Харкин. Е, Благодаря, госпожо председател. Всъщност, аз взимам думата от колега, който трябваше да замине за Испания, не можа да присъства на днешното заседание. Е, преди срещата имаше разгорещен дебат. В момента сме в подготвителна сесия и ние частично споделяме възгледите на докладчика в Сянка, който има положителни аспекти. Е, ние е, приветстваме е, е, че е, в е, проекто доклада се набляга на стимулите за економически растеж и ролята на жените на работното място, висококачествената работа, съчетаването на, професионалния живот и със семейния живот и също така гаранции за младите хора. От друга страна имаме проблеми с някои компромиси и не можем да подкрепим компромис хаш. Сега по, по компромиси П, Q, T и S. Нямаме още заключение. Дори и аз не съм се изяснил мнението по тези компромисни изменения и за това не мога окончателно да кажа да или не по тези компромисни изменения. Специално по компромис Н, е, това е свързано с въпрос на правомощие, свързано е с суверенитет. Е, и ние все още не сме решили до 100%. Ние е, смятаме, че трябва да има анекс, но нека това да стане възоснова на е, доклад по инициатива на парламента, е, което е, е доста рядка практика, необичайна практика. В е, края на краищата, е, след е, така някакви дискусии, е, ние все още не сме решили дали е, отхвърлиме тази точка или не защото на подготвителната сесия е, имаше разделение по този точк. Това е докъдето стигаме за момента. Е, Мариан Харкин има думата сега. Um, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за изключително доброто сътрудничеството. сътрудничество. По време на нашите срещи ние постигнахме съгласие по много въпроси. Работата ни беше много положителна. Имам само няколко коментара по отношение на някои компромиси. Компромис Х. Както разбирам, искам да чуя докладчика. Ми... Ставката за безработица в еврозоната беше гласувана на пленарно заседание. Имаше зелена, зелена книга по този въпрос. А това, което виждам тук, не е правилно, защото не беше прието по този начин. Компромис и. Благодаря отново, защото това следва линията на доклада Тайсън можем да подкрепим последната част. И само да попитам, има множество многи, нови текстове, вмъкнати в този параграф. Започват от... Оратора цитира. Искам да попитам докладчика, откъде се взе това? Това са нови текстове, а може и да са стари текстове от доклада Тайсън и ако е така, добре. Следващият ми коментар. Компромис Отново това идва от резолюцията за социалните измерения. Благодаря, че направихте промени, ние ги подкрепяме. Също компромис Н ще имаме допълнителни дискусии в групата, но виждам, че сте променили текста, както ние искахме и не съм сигурна какво следва от тук нататък. Компромис О, надявам се, че ще можем да го подкрепим. Включили сте и цифрите и така за нас е по-лесно да придобием обща представа. Искам да попитам за компромис Q. Искам, това е само проверка дали езиковата версия е вярна. Вие казвате. Не съм напълно сигурна, че това е наистина вярно. Дали не трябва да бъде should be или could be? Трябва или може? комисията не сме изяснили дали трябва да бъде should или could be. Мисля, че повечето останали изменения са добре. Има тук нещо почертано в червено. Компромис L. Това е изменението, Извинете, ще го намеря. Благодаря и за компромис АА. А, а компромис ДД, така ли? Имаме проблем с ДД. Като начало е добре. Комисията трябва да направи оценка на социалните измерения за средните и малки предприятия. Но по отношение на схемата за преференции за справяне с безработицата в Европейския съюз. След това краят на компромис ЕЕ е. текстът се повтаря. Въпросът е същият. По отношение на приложенията има различни гледни точки в рамките на групата. Казаха ни, че това е наше становище и то трябва да остане такова. Имам два коментара по приложенията. Компромис и и. Въпросът е дали L трябва да отпадне в компромис ПП, който включва ДД, за който говорих преди малко. така, ние имаме проблем с този компромис. Мисля, че до голяма степен сме постигнали съгласие и потенциал за постигане на истинско съгласие при гласуването утре. Някои малки промени ще доведат до съществени подобрения. Благодаря ви за отличната работа. Някой друг иска ли да се изкаже? Благодаря, госпожо председател. Аз е, искам да взема отношение. Благодаря на докладчика. Знам, че докладчик е, от ИКОН имаше затруднения за сближение на позицията. Е, дискусията там не е била нито по-трудна, нито по-лесна от тук. Надявам се при гласуването да има и ясен и прозрачен докладчик. По повечето от компромисите беше свършена доста работа. Аз а, а, не знам дали мога да ги подкрепя. А, мога да кажа това, което каза Мариан а, по много от компромисните изменения. А, и може би още са необходими леки изменения, за да могат да се вземат предвид предложенията на нашата група. Има и някои други въпроси, които искам да посоча. Например, по 54 е, говорим за доклада на Оман Рак. Има промени в формулировката, т.е. всъщност на промяна е, по е, това, което се говори за жизнения опит. Това е позицията на нашата група при дискусията на Оман Рад. Трябва да сме коректни има формулировки, които се използват в заетостта и тук има формулировки, които трябва да се използват, защото е, тук е, е, има огромна промяна в възгледа ни за... Um, по този въпрос. Парламентарните комисии имат различни правомощия. Докладите трябва да са успоредни, Първомощно трябва да са разделени. Съгласен съм, но все пак в двата доклада има разногласия и може би преди гласуването в пленарна зала трябва да видим как да засилим позицията на парламента. И така сега искам да кажа нещо за приложенията. От началото стана ясно, че в економическата комисия е имало широко съгласие, като причината това не е липса на демократична отчетност. Тък му обратното. Някои от нещата, които аз казвам в приложенията е фасада за някаква отчетност. Трябва да има обаче същност на дискусия за това е, как е, европейското 6-месечие трябва да бъде е, по-отчетно на европейско и националното ниво. И затова това, което аз съм включил в своя доклад е да направя предложение какво да се прави напред. Не, не е безплоден дебат, не е дали да има приложение и какво да се напише там. Аз мисля, че е, препоръките, които виждаме тук, са само фасада за демократическа отчетност. Освен това, ако искаме да има е, легално съответствие между комисията и съвета, когато говорим препоръки за економическата и социалната политика, ние трябва да сме сигурни, че те се основават на верен анализ. Аз не подкрепям да имаме приложения и някои се сядат около масата и казват, айде да вкараме това, да вкараме онова. Трябва сериозно да се работи по въпроса, защото трябва да има после и сериозна дискусия с комисията и съвета. Причината, поради която в момента ние не обсъждаме приложенията на економическата ни комисията по заетостта, вие свободно решавате. Това е причината, поради която днес не говорим за приложенията. Може би това е само фасада за демократична отчетност. Трябва фундаментална дискусия за това как процеса да бъде по-демократичен и отчетен. Това съм го писал и в доклада, и в доклада за е, економическата комисия. Отново повтарям, фундаментален дебат, какво да се направи между правителствен подход, общностен подход и защо много по-фундаментален е, подход. Е, затова ви обяснявам защо не съм правил приложение – Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention Non, ça n'est pas. Si ce n'est pas le cas, je vous Ако няма други желаящи да се изкажат, само няколко думи по компромис О. Така както е формулиран, смятам, че ще има проблеми с допустимостта и позоваването на доклада Ферера. трябва да се промени и е, препратката към дебата на пленар, в пленарна зела не, няма място тук. Смятам, че докладчика ще се съгласи с тези промени на а, точка О. Има думата докладчика да каже думи, няколко думи в заключение. Благодаря, госпожо председател. Е, що се отнася до компромиса по преамбилна точка О, взехме решение, че няма да има компромис, а ще гласуваме по първоначалния компромис с съответните изменения. Госпожа Харкин направи коментар. ще бъде заличен този компромис и ще гласуваме по измененията, които се отнасят до този текст в преамбюла. Нека да дам още няколко уточнения. Е, много сме близо до споразумение, след като изслушах, е, изслушах изказанията и е, да вземем предвид, е, което е, е залегнало в измененията. Не знам какви са дискусиите в политическите групи, но с докладчиците в Сянка постигнахме общо споразумение. И след това по пътя на преговори в работните групи бяха изложени някои измен... позиции и внесени изменения. Но това не означава, че всички заинтересовани лица приемат всичко. Тук наистина и имаме изменения, но някои от идеите представляват по-голям интерес за социалистите, които са направили отстъпки. Либералите са направили също други отстъпки. Бихме могли да решим последните дребни проблеми в самото навечерие на на решение. Но това общо споразумение може да бъде постигнато на базата на всички компромиси. Господин Дебакер спомена пенсиите. Това е тема много деликатна. Зелената книга, бялата книга, това е тема, която сме обсъждали и за да избегнем връщане към дискусията по тази тема, взехме решение това да бъде обсъдено в рамките на европейския семестър, така както е изложено в текста. И можем да вземем предвид това, да, може би това не отговаря на очакваните господин Дебакер, но това ни позволява да постигнем деликатно равновесие, отчитащо позициите на различните групи. Не смятам, че трябва да спорим по отделните думи. А тези два доклада в пленарна зала трябва да се допълват взаимно в максимална степен. Не смятам обаче, че доклада на комисия ЕКОН е на по-високо стъпало от нашия, защото този доклад се позовава на пазара на труда, на необходимо необходимостта да се осъществят реформи на този пазар, което е в нашите правомощия. Ние смятаме, че тези два доклада взаимно се допълват. А тук търсим компромис и не трябва да заставаме на позиции, които само ще направят по-трудно постижим този компромис. защото по този текст са работили всички, докладчици в сянка. И смятам, че предложенията, които бяха направени от НП и от АЛДЕ, както и от групата на зелените, могат да бъдат допустими, като съобразим с тях текста но нека да а, проявят по-голяма отвореност групите, защото е важно да се. А, след като сме постигнали а, общо съгласие, да се спъваме в детайлите. Председателката. Благодаря. Доколкото разбирам, след гласуването в, комисията, в комисиите ще има нова дискусия, за да няма разминаване по това, което ще се приеме в пленарна зала. Като всяка комисия е, има своята гледна точка. Що се отнася до съдържанието на доклада на господин Дебакер в комисия ЕКОН, не е разглеждан с оглед на приложното поле, но това ще се направи. И наистина трябва да се обсъди в детайли. Този доклад на господин Котиерес Прието ще бъде гласуван утре и на втората февруарска сесия в пленарна зала, заедно с доклада на господин Дебакер. И така изчерпахме тази точка. Минаваме към седма точка от дневния ред. Ще разгледаме проектостановището Комисия ИТРЕ проекто доклад по което сме водеща комисия, предложение за директива на Европейския парламент и на съвета относно морските лица за изменение на директива от 2008-94, от 2009-38 и 14 от 2002 година. Давам думата на госпожа Ронцули за представене на темата. Имате думата. Grazie Presidente, cercherò di essere brevissima. Allora, dopo... Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда съвсем кратка. След 7 години предложения, публични консултации, различни оценки, Европейската комисия най-после на 18 ноември направи предложение за приемане на пет директиви по отношение на морските лица, т.е. хората, които работят на кораби. На кораби, е, които е, плават под флага на някои от държавите от Европейския съюз. Предложението всъщност трябва, трябваше да бъде прието през юли, но комисията си остави повече време и разпространи предложението едва в края на миналата година. Искам да кажа, че гръцкото представителство а, спомена, че тази тема няма да бъде сред приоритетите. Темата трябва да бъде приключена през април на първо четене. Искам още от сега да благодаря на всички колеги, които се ангажираха и, подкреп... и ще подкрепят обсъждането на тези въпроси. И накратко за предложението. Европейската комисия възнамерява да актуализира петте директиви, за да може морските лица да бъдат по-добре защитени. По този начин трябва да се поощри създаването на нови работни места и развитието на економиката. Това е директива 2008 94 при несъстоятелност на а, компанията 2009-38 Директива 14 от 2002 относно рамката за информация и консултация на работници. После директива 59 до 98 за сближаване на разпоредбите относно масовите уволнения и след това директива 23 от 2001 за запазването или защитата на правата на работниците при промяна на местоположението. Подкрепям целта на комисията, но не подкрепям всичко включено в предложението. Морските лица са изключени от приложното поле на посочените директиви, но са защитени и то в самите държави членки. За това не мисля, че е правилно да се говори за изключване, а трябва да се говори по-скоро за различни правни разпоредби. бележките, които искам да представя, се отнасят до отделните директиви по ред. Първо, директива за случаите на несъстоятелност на работодателите. Като цяло съм съгласна с предложението на комисията. Трябва да се гарантира, че работникът ще продължи да получава заплатата си, ако работодателят вече не е в състояние да му плаща. Предложението предвижда всички държави членки да създадат гаранционен фонд. Много държави членки имат своите национални правни системи и подобна система. В Италия е така, например. Когато работодателят изпадне в несъстоятелност, работниците получават заплатите си в продължение на 3 месеца и след това получават и обещетение. После за, по предложение 4. Всички предприятия трябва да създадат работническо-менеджерски съвет, който да има за цел да консултира и информира работниците. Тук вече в много национални системи съществуват подобни разпоредби. Например, такава роля изпълняват профсъюзите до някъде. Има клауза, че ако представителите на работниците работят на кораб и участват в заседанията, тогава работодателят е длъжен да информира работниците за всички взети решения. Това ще гарантира валидност на всички взети фирмени решения и ще предостави защита, консултации и информация на работниците. След това отново директивата за консултиране и информиране на работниците. Това означава, че работниците трябва да бъдат включвани в вземането на фирмените решения. Тук директивата се отнася за предприятия с най-малко 50 работници и служители или за поделение на фирми с най-малко 50 работници и служители. Ако представителите на работниците работят на кораб и не могат да участват в заседанията на този съвет, тогава работодателят е длъжен да информира този представител за всички взети решения. Точка 4 и точка 5. Това са най-трудните точки директивата, директива 59-1998. Това е директивата относно масовите уволнения. Представителят на работниците трябва да бъде консултиран и да се постигне съгласие с него. Тогава съществува възможност да бъдат намалени уволненията или да се смекчат последиците чрез компенсации на заплатите или нещо друго. Процедурата е такава. Работодателят информира писменно относно масовите уволнения. Представителят на работниците бива информиран писменно и може да направи бележки и възражения. Тоест, масовите уволнения и приключвам с това. Могат да бъдат предприемани едва 30 дни след оповестяването им. Съответно и административните органи трябва да бъдат информирани. В много държави членки съществуват правни разпоредби за масовите уволнения. Разширяването на приложното поле на директивата би довело със себе си ново административно бреме. Тези 30 дни могат да бъдат разглеждани и като така една пауза за размисъл. Морският бранш е много динамичен и съответно през това време може да се стигне до загуба на конкурентоспособност. Тези 30 дни обаче може да се окаже, че не са необходими. Тук този 30-дневен срок няма да постигне нищо и според мен трябва да а, запазим националните разпоредби, не се налага да разширяваме приложното поле на директивата и можем да задраскаме тези 30 дни. По отношение на правата на работниците при промяна на местоположението. Такива случаи е, може да се такива случаи се получават при разтрогване или прекратяване на договор. Работниците запазват своите права и задължения спрямо ново, новото си работно място. Според мен това не трябва да бъде подкрепено по една много проста причина. Този бранш, за който говорим, е силно интернационализиран. Собствениците се сменят много често. Това е динамичен бранш, който създава много работни места. А ако правните разпоредби и законите станат по-строги с комплексни административни процедури, с много документи, тогава този бранш би пострадал сериозно от административната тежест, в сравнение, например, с трети държави, които не са членки на Европейския съюз. Трябва да се подчертая също, че тъй като корабите са мобилни, те могат да бъдат прехвърлени от един регистър в друг. За разлика от нормалните е, фирмени поделения, това може да има отрицателни економически и политически последици. Ако европейските флоти претърпят загуба в сравнение с тези на други държави. В някои държави вече съществуват национални разпоредби, които са по-добри от онези валидни извън ЕС. Ако европейски кораби плават под чужд флаг, тогава ще загубим работни места. Това ще означава, че в крайна сметка работниците няма да имат същите права и няма да се ползват със същата защита, както в рамките на Европейския съюз. Тоест, директивата за промяна на местоположението не трябва да бъде променена, по мое мнение. Помолихте ме да бъда кратка и да, рабо... и да говоря бързо, за това искам да спра тук. Ако има въпроси, с удоволствие ще отговоря. Благодаря. Благодаря за това подробно изложение. Давам думата на Филип Бекер. Кой още иска да се изкаже по темата? Само господин Дебакер. Още един колега. Госпожа Харкин.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 Аз е, лично не приемам винаги с въодушевление предложенията на комисията, но в е, конкретния случай е, така здравия разум взима връх благодарение на предложенията за изменения. Комисията иска да приеме директива за морските лица, иска да направи тяхната професия по-привлекателна. И е, това е значителна част от заедостта но много често работните места намаляват, няма кандидати и заради това трябва професията да стане по-привлекателна. Тези, които работят в открито море, обикновено нямат същия статут и същата социална защита, както тези, които работят на сушата. Тяхната защита в момента е, е материя от националното законодателство, но те имат и други потребности, други практически нужди, които трябва да бъдат включени в законодателството. И заради това аз бих подкрепил предложенията на докладчика. На някои държави членки е, имат режими, които се прилагат е, за е, плуващите в открито море. Световната морска организация, Световната организация на труда също имат правила. Отрасъла е международен, конкурентоспособен. Изобщо при него има много голяма конкуренция. Много лесно е да е, смениш пристанище, да смениш флаг е, и по директивата е, от 2003 е, година за е, откупуването на предприятия. Аз мисля, че когато се смени собственика, не би трябвало да се промени социалното положение на екипажа. Когато се сменя е, флага, под който плава кораба, защитата на интересите на екипажа трябва да бъде задължителна. Не би трябвало да има и съкръщения на работниците. Това е което искам да кажа. Като цяло съм съгласен с докладчика. Надявам се да можем да работим конструктивно председателката госпожа Балдачи. Thank you, uh, Madam President, and we are talking about around half a million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 Разбира се, от години наред говорим за морските хора, за рибарите. Около 40% всъщност от годините има защита на тези професии под европейското законодателство. Всъщност се търсят ефективни решения, за да се подобрят условията на труда. Имаше положителна дискусия и всички е, можаха да изкажат мнение по бъдещето на отрасъла. Е, повечето права за работниците в много отрасли е една от основните цели за социална Европа. Текущите анализи по различни отрасли и условията на труд в европейската економика е нещо много важно. Като представители на народа ние трябва да сме сигурни, че продължаваме да разбираме предизвикателствата на отрасли, особено като имаме предвид условията на труд. За всеки конкретен отрасъл и анализ анализа трябва да се прави е, така, че да не се отрази вредно е, на е, условията и на статута на работниците. Винаги трябва да се стремим да постигнем по-добри резултати за работниците. Това е необходимо, за да може условията, при които работят хората в различните отрасли, да се подобряват, да са привлекателни и да не се спре да се разглеждат като привлекателни. Е, една от, един от най-важните фактори е, от всички доклади до сега е недостатъчен квалифициран персонал, е, като заетостта и условията на труд трябва да се имат предвид, когато оценяваме директивата. Предвид тези предизвикателства, ние трябва да имаме предвид е, подобренията, които са направени до сега, след е, направените консултации. И процесът по тази дискусия има предвид консултации с различните партньори в този важен отрасъл и много въпроси трябва да се вземат предвид. Една от основните гаранции за работниците в морското дело е Международната морска конвенция, която влиза в сила в момента и която е гаранция за много права. И правата на работниците трябва да бъде резултат от диалог между синдикати и ръководния състав на предприятието. Те трябва да търсят баланс между интересите на всички страни. Е, специално по предложението, чрез измененията, е, имаше оживена дискусия. Е, комисията взе инициативата и докладът, който сме изготвили, показва, че има различни възможности в политиката и трябва да се справим с различни въпроси и всъщност, госпожо председател, правата на работниците трябва да бъдат защитени и гарантирани. Това трябва да бъде подхода, но е, трябва при подхода ни е, да спазваме интереса на всички страни, е, дори да са противоположни интересите, защото комисията прави едно предложение е, докладчика върви в друга посока и това е интересно предизвикателство. Е, е, трябва напредъка да напредва и трябва да се консултират работниците преди да се вземат решения от заедостта. Тоест, трябва да се търси друг подход, може би различен от този на докладчика. Директивата трябва да има предвид е, необходимата на отрасъла на е, е, заетите лица, но също така и на работодателя. Тоест, трябва да се прави разлика между работниците на сушата и тези, които работят в открито море, но е, искам, аз, аз се надявам да има конструктивна дискусия и очаквам сътрудничество с докладчика и с докладчиците в сянка. Има ли други желаящи да се изкажат? Ако няма, ще се обърна към комисията, ако желая да коментира. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на комисията по заетост и на докладчика за е, това, че взел предвид предложенията от ноември на комисията, както повечето от изказалите се подчертаха припомняне на основните елементи от, тези, от предложението, условията на живот и труд на морските лица, които трябва да имат същите права, както и другите работници, на, които работят не в морски условия. Искаме също така да създадем и условия е, за равнопоставеност е, при конкурентоспособността. Е, разбира се, подготвяйки това предложение, отчетохме спецификата на този отрасъл, който се вписва в и условия на много бострена е, конкуренция е, с практика на често смен, е, честа смяна на флаговете. Така че в предложението взехме предвид всички тези аспекти, както и на разходите, както подчерта и последния оратор – задълбочено съгласуване на мненията проведохме е, с социалните партньори в Европейския съюз. Имаме обща подкрепа на нашия подход. Надяваме се, че тази подкрепа ще е, продължи и е, няма да се стигне до размиване на разпоредбите така че да се отстъпи от сегашната практика. Няколко бележки по повдигнатите от ораторите въпроси. Връзката с конвенцията на МОД по условията труд за морските лица. Тази конвенция съдържа минималните изисквания, свързани с условията на труд и на живот, социално осигуряване, здравеопазване, но в никакъв случай тази конвенция не предвижда а, права на обучение или при колективни уволнения или трансфер на а, предприятия. И по последния въпрос наистина ще бъде сериозно затруднение за нас, ако Европейския парламент изключи тези лица от тези основни права при трансфер на предприятия. По отношение на работническите съвети, има е, съвременни е, средства, подходящи е, комуникационни средства, така че тук също не бихме приели с добро око, ако морските лица се изключат от участие в такива срещи. Също така се надяваме, че е, комисията по заетост няма да е, направи е, крачка назад и да отстъпи от мерките за закрила, предвидени в директивата. По директивата за колективните уволнения и съкръщения, не бихме искали да има правна несигурност, като се прилага закона на две различни държави и членки по отношение на уведомяването и по въпроса повдигнат от докладчика току-що. Искам да припомня, че предложението предвижда да, се, да отпадне периода за предизвестие в случай на продажба на кораб или е, при средни и малки предприятия. Тоест, взели сме предвид този аспект, свързан с е, административната тежест и разходите. Разбира се, оставаме на разположение на е, докладчика за допълнителни разяснения. благодаря. Сега се обръщам към докладчика, ако иска да направи е, коментар, е, заключени думи. Благодаря, госпожо председател. Не. Само две реплики, ако е, ми позволите. Ние ще изпратим всички необходими бележки и слушах внимателно колегите и комисията и според мен Е, измененията, които съм е, е, внесла в предложението на комисията са основателни, защото предложението на комисията не отчита някои факти, например свързани с морския транспорт. Анализите отнеха много време, и всъщност 7 години ни бяха необходими за да се изготви това предложение. така че е, ние не се отклоняваме значително от предложението на комисията. Ако направим, ще и поискаме изключване на морските лица от пете директиви, но съвсем не това предлагам аз. Е, е, ако това предложение не върви в посока на развитие е, и увеличаване на работните места, имам Смятам, че между правата на работниците и възможността да се гарантира правна сигурност на всички оператори, съм избрала средния път, балансирания подход. Ние искаме да гарантираме правата на тази категория лица, като се запази конкурентно способността на отрасъла, който има много специфики. отрасъл, в който работят 500 хиляди души. До 27 януари е срока за измененията. Председателката по този текст прилагаме съвместно взимане на решение, но гръцкото председателство за които морският транспорт е един от приоритетите, точно тази тема не е сред тези приоритети. Така че ще приключим мандата с разглеждане на първо четене на този документ. Докладчика променя самия дух на предложението в много аспекти. Е, така че а, е, морските а, е, лица а, а, са включени в това а, разглеждане. А, 27 януари с дигитален подпис трябва да бъдат изпратени и измененията. На 12-13 февруари ще разгледаме, 17 март компромисите, на 18 гласуване в комисия и след това в пленарна зала през април. И така приключихме с тази точка от дневния род. Сега давам думата на Чаба Йори по осма точка тристранна социална среща на върха за растеж и заедо с решение на е, съвета на тази тема. Е, имате думата, господин докладчик, за да представите проект. Е, Госпожо председател, мисля, че можем само да кажем, че е, това е една техническа промяна е, в връзка с е, тристранните срещи на върха по социални въпроси. Имаше е, просто, просто има ни регулярни срещи през есента, които е, се срещат държавните глава, глави. Е, по Лисабонския договор трябва да се провежда такива срещи. Социалните партньори също настояват за такива срещи. При пред преди да направя предложения за измененията, аз се допитах до бизнес бюро, EUC е, и всички институции, всички партньори. Е, като цяло е, всички са удовлетворени от настоящата система. Те обаче основно очакват е, по-близки връзки е, с е, тези, които взимат решения в Европейския съюз. Това искане е съвсем основателно и разумно. И, и съвета и комисията подчертаха, че подобни тристранни срещи на върха са насочени към предоставяне на информация по позицията на социалните партньори и е, после вече да се изготвят становища за съвета. Аз съм предложил изменения в духа на исканията на социалните партньори. Искам освен това да посоча, че има необходимост от е, настояване на факта, е, че е, социалните партньори са унези, които поемат отговорността да отразят мненията, становищата на техните организации членки и съответно да бъдат уведомени за това тези, които взимат решения в Европейски съюз. И при вземането на решение трябва да се има предвид и това. Необходимо е, освен това, да се наблегне на факта, че различни организации, които отразяват различни отрасли, трябва да изработят съвместна позиция, има промишленост, където има междуотраслова позиция. И е, възгледите на социалните партньори трябва да бъдат взети предвид и изпратени е, на е, тези социални срещи на върха, за да може всички, които вземат решения, да знаят тяхната позиция. Както вече казах, социалните партньори като цяло са удовлетворени от предложението. От предложението на Европейската комисия. И аз мисля, че е, е, чрез изменения ние трябва да е, отразим тези позиции. Мисля, че това би било край. Има, искам да кажа още нещо във връзка с графика, предложена от нашия секретариат. Ние се надяваме, че ще можем да се придържаме към този график. И на срещата на държавните глави през март по принцип е предвидена за на срещата от 10 март нататък. На стига да няма е, нови изменения или те да не са многобройни. Не е 100% сигурно, че можем да приключим работата си до пленарната сесия през март и е, че текста ще може да се придвижи напред. Крантия срок за изменения е 28 февруари и е, той зависи е, до това доколко ще спазим графика, предложен от секретарията и доколко нашите колеги ще е, правят нови предложения или е, ще е, се задоволят с е, предложенията, които вече са на масата. И ще се въздържат от креативни идеи. В момента се намираме на такъв етап. За сега не виждам някакви съществени проблеми с предложението на комисията. Председателката, благодаря. Господин Бакарса, тук ли? Да. Бъл... Госпожа Бълдачино първо. Thank you again, Madam President, and I also welcome the proposal by the Commission. Благодаря, госпожо председател. Социалният диалог трябва да бъде поддържан с оглед на многото предизвикателства, с които се сблъскваме в областта на растежа и безработицата. Безработицата и заедостта е част от проблемите, с които се сблъсква днешната економика и социална криза. Растежът и заедостта могат да ни изведат от кризата и ще бъде трудно, независимо от тези мерки за съкръщения, които бяха предприяти през последните години след економическата криза трябва да се уверим, че са гарантирани високи нива на заетост да предотвратим социалното изключване и да осигурим нови работни места. Трябва да подобрим социалните измерения на Европейския съюз. Трябва да включим всички заинтересовани страни в този процес. Не може да се постигне растеж и заетост без постоянни консултации с социалните партньори. Трябва да се гарантира, че диалогът по тези въпроси се води на най-високо ниво в Европейския съюз. Ако искаме растеж и заетост, трябва да вземем тези консултации сериозно. Затова считам, че предложението на комисията – представя една добра практика за провеждане на срещи два пъти годишно и е насочено към стратегията Европа 2020. В доклада се съдържат няколко полезни предложения и очаквам с нетърпение бъдещите дискусии и сътрудничеството по тази тема. Това е част от европейската политика. Благодаря. Филип Бакер, има ли други желаящи? След това ще дам думата на комисията, ако изиска думата. Или Дебакер. Благодаря, госпожо председател. Ще изчета много кратко становище. Комисия, предложението на комисията е правилно и взема предвид постиженията на три последователни председателства. Не се обаче не се представя добро правно основание и не се постига последователност. Провеждането на тези срещи по социалните въпроси два пъти годишно не е необходимо, ще бъде достатъчно няма да бъде достатъчно една среща годишно, трябва да бъдат две. Така че тези изменения на, на становището могат да бъдат подкрепени. Е, и така, ще дам думата на Жан-Пар Трика от комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин господин Ори и на ораторите, които се изказаха. Както каза господин Ори, това е предложение за ревизиране на тези текстове технически характер, защото трябва да адаптираме структурата на тристранната среща, която съществува от 2003 година с разпоредбите на Лисабонския договор и стратегията Европа 2020 година, която замества предишната Лисабонска стратегия. Да, сблъскваме се с сериозен проблем, свързан с графика, с сроковете на основание член 352 е направено това предложение, което изисква съгласието на парламента и това е правното основание, защото предишното е отпаднало при приемането на Лисабонския договор. Така че ние сме принудени е, да използваме е, правно основание, е, което ще доведе до по-дълъг срок на приемане на процедурата по приемане за някои държави членки. По време на подготвителния период се проведе тясно съгласуване на мненията с социалните партньори и нашето предложение се основава на съществуващата от няколко години практика. Ние всъщност неформално сме адаптирали тази практика, така че господин Ван Ромпой да изиграе пълноценно своята роля и за да има справедливо разпределение между различните институции. Това е едно прагматично, консенсусно предложение и ние сме готови да вземем предвид измененията на парламента. Тъй като и с съвета, и с парламента сме се стремили е, да е, се придържаме към технически подход. Не можем да решим всички проблеми, свързани с управлението, а стремежът ние да имаме техническо решение и е, да се приеме този ревизиран акт в разумен срок. Това, впрочем, е и целта на гръцкото председателство, така че да се постигне по време на съвета ЕПСКО консенсус на политическо ниво. ЕПСКО съвета от месец март. И ще се стремим да се придържаме максимално към сроковете и да вземем предвид вашите бележки председателката. До тогава трябва парламента да вземе решение по измененията, да изкаже суверенното си мнение. Искам да привлека вниманието на колегите върху а, е, това, което ние правим. А, е, защото заседание след заседание, доклад след доклад, а, е, съвет след съвет, всички ние казваме, че трябва да се подобри ситуацията. И сега в края на мандата, 4 години след влизане в сила на Лисабонския договор, ни се внася предложение с технически характер и трябва да се съгласува това не с Лисабонската стратегия, а с стратегия 2020. Но ако трябва само да изпълняваме чиновническа работа тук, можем да се запитаме дали това изобщо засяга по някакъв начин Европейския парламент. Да, няма да доведе до революция този текст, след като изискванията са технически, но нека все пак, аз не съм докладчик в сянка, по този текст ще оставя инициативата на докладчиците в сянка, дали все пак не може да а, поискаме а, ролята на наблюдатели. Смятаме, че това няма да доведе до революция. Може би Централната банка ще дойде и ще каже в никакъв случай не трябва да присъства парламента, защото това ще наруши и ще накърни качествата на социалния диалог. И а, така, за да дадем един по-политически поглед на тази тема и управлението на економически и паричен съюз, нещо, което няма само технически аспекти, ще ви предложа, че при, в рамките на прилагане на член 81, успоредно да мислим процедурата на консенсус, на съгласие, така както а, ни го предлага този член, а, да изготвим и предложение за резолюция, така че да захраним политическия дебат по тази тема. А, и отбелязвам също така, а, че техническия, е, подчертавам, въпро... а, техническото предложение а, се позовава на заключенията на Европейския съвет по социалното измерение и на още един текст, но това не са текстове с технически характер. И е, се надявам докладчика да приеме това мое предложение. Така че да можем да изготвим резолюция, третираща по-политическите аспекти на въпроса. Так, като се надявам, че поне между нас ще постигнем съгласие. И сега давам думата на докладчика за заключителни слова. Е, Благодаря. Госпожо председател, е, аз бях открит. Аз бях е, открит е, на заседанието на АФЕТ. Е, това е техническо предложение. Иска се ние да дадем нашето съгласие. Аз говорих с социалните партньори и в началото очаквах, че ще има много повече проблеми, но е, трябва да кажем, че просто става въпрос е, за е, потвърждаване на практика, която се прилага от години е, на предишни срещи на държавни глави. Е, това е, е среща, на върха, където е, основни участници са социалните партньори и ние трябва да приемем тяхната позиция. Народната партия иска въпроса да се разреши на политическо ниво, но материята предполага дискусия. Има идеи, е, които аз по принцип трябва да обсъдя с колегите ми. Аз е, не съм против по принцип, но ако има полза, е, тогава Народната партия може да се включи в политическа дискусия. И заради това предлагам това. А, може би трябва да предвидим обсъждане помежду си. И председателката аз предлагам а, на докладчика а, да отворим срок за изменения, да приложим процедурата, която е предвидена по доклада ви, като а, едновременно с това в духа на член 81, отново след промяната в правилника да предвидим гласуване на доклада ви в пленарна зала по изработването на предложение за резолюция. И така е, откриваме срока за предложения за изменения. Те трябва да бъдат само на английски язик. Извинявам се на тези, които не знаят е, английски. Е, крайният срок е 28 януари до 12 часа на обяд ще ги разискваме на 3 февруари на извънредното ни заседание. Компромисните изменения ако евентуално има такива, ще се е, е, разработят на 12 февруари, на 13 ще гласуваме, за да може, ако е възможно, да влезат до пленарна зала е, на, е, през март месец. И е, с, с, е, надявам се следващата тристранна среща на върха, е, е, ако през пролета ще се стои на 22 и 23 март. Надявам се до тогава нещата да са в е, ред. И така стигаме до Девета точка от дневния рек, когато ще разгледаме предложение е, за регламент за изменение на регламент 718-1999 на съвета от 29 март 1999 година относно политиката е, за капацитет на флотите на общността е, с оглед за насърчаване на транспорта по вътрешните водни пътища. Е, това е проекта за становище е, което ние разглеждаме е, като асоциирана комисия за Комисията по транспорт, като докладчик в, Комисията по транспорт е Корин Вортин Кол, а в нашата комисия докладчик е госпожа Юта Штанрук. Давам и думата. Благодаря, госпожо председател. Предложението еднозначно е в полза на засегнатите лица, т.е. на заетите работници, както и в същата степен фирмите и предприятията. Също е важно в хода на модернизацията на корабната флота да бъде взета предвид социалната и професионална ситуация на заетите лица и да бъде подобрена. Трябва да се вземе предвид намаляването на корабоплаването, да се дадат шансове хората да не загубят работата си. Например, да се предвиди по-ранна пенсионна възраст, екологична безопасност, опазване на околната среда, съответно екипажите да получат квалификация и преквалификация в тази посока, за да може да се даде още една възможност за квалификация, модернизация и намаляване на а, сферите на корабоплаването. Се радвам, че в, в измененията на предлож... предложението за изменение на госпожа, госпожа Шрёдер и господин Депакер тази идея беше приета. Финансовите средства трябва да бъдат използвани в полза на работниците и предприятията от вътрешното корабоплаване. Социалните партньори трябва да бъдат включени в предоставянето на финансовите средства. Те познават положението и нуждата най-добре. По този начин ще се помогне на самите предприятия. Следващата седмица би ми се искало да проведа среща с докладчиците в Сянка. Всички изменения, предложения за изменения са важни и аз поздравявам техните автори. Трябва да се засегне експлицитно и защитата на климата. Смятам, че е възможно тогава заедно да разработим предложение в тази насока. Благодаря. Euh, да, днес наистина Филип Дебакер е голямата звезда. Ще му дам думата, Филип Дебакер и още един колега. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за извършеното. Както посочих и предишното си изказване, смятам, че комисията е направила предложение с високи качества в текста трябва да се отбележи екологизирането на този отрасъл, така че да се използват съответните средства за модернизация и екологизация на крайбрежието, да се отчитат и технически напредък. В доклада установих, че тези фондове до някъде ще играят ролята на социални фондове, но не това според мен е подходът, който трябва да се избере. Има много свит финансов резерв, така че трябва внимателно да се предвидят кредитите. Важното е да се модернизира флота. Измененията, внесени е, от докладчика, е, второ, трето и шесто няма да подкрепя. Трудно би ми било да ги подкрепя. Е, самия аз съм внесъл няколко изменения, а, е, така че текста да се доближи до първоначалния текст на комисията. И е, фонд да бъдат ограничено ползване за модернизиране на флота. Що се отнася до измененията на госпожа Шатер, могат да бъдат обсъждани. Надявам се, че ще постигнем добри резултати и добра, добри компромисни формулировки при срещата с докладчиците в Сянка Смятам, че това е изключително важен отрасъл. Господин Ори. каза колеганко, а задни киленти ще ви... Господин Касър беше докладчикът Сянка, и трябваше, но трябваше да бъде на друга среща, затова не е тук. Много накратко. Той приветства намерението на комисията да разшири приложното поле на член 8. Подчертава, че с оглед на кризата и намаляващите ресурси, този отрасъл – преживя значителни трудности. Становището към предложението на комисията е положително и се подкрепя. Съществуват обаче известни съмнения, че предложенията на докладчика може да забавят процеса по осигуряване на необходимите ресурси и финансови средства за този отрасъл. Той ще внесе определени изменения в тази връзка. С други думи, той не подкрепя изменения, всички изменения. НП обаче не е обсъждал, е обсъждала досието подробно до сега, така че това е първият, е, първото становище на Дейвид Касър, което ви представи в момента. Благодаря. Ем, пав, пав, Е, Има ли други желащи да се изкажат? Комисията има ли коментар? Имате думата. Е, Димитриос. Господин Димитриос Теологитис. Е, да, сигурно сте от държава, която има отношение към вътрешното и външното морско дело. П... Да, аз, аз си спомням в Гърция, would like to welcome very much the speedy response of the European Parliament когато Хаде се плувал по ръката с лодка, но да не говорим сега за това. Всъщност не, не постигаме кой знае каква цел. Въпросът е как да се използва резервния фонд. Той е създаден от отрасъла, от по-малки и по-големи собственици на съдове, във времена, когато трябваше да се намали капацитета. Това е причината, поради която се надявахме, че той може да се използва повече от едно десетилетие след като беше създаден е, този фонд, се оказа, че е много трудно да се използва той. Това е причината, поради която ние се опитваме да улесним е, използването на този фонд и, както и докладчика казва, е, да може да се използва той в условия на криза, във времена на известна промяна, защита на климата, емисиите и технически иновации. Това бяха основните цели, които се преследваха с предложението на комисията. Виждаме, че повечето от измененията вървят е, е, в тази посока и ние приветстваме това. Е, но имаме съмнение, че има опит това да се превърне в социален фонд. За нас това не е замисъла на създаването на този фонд. Е, социалният фонд е нещо, което ние приветстваме, но е, това предполага е, различни различна организация за този инструмент. В този фонд са правени вноски от отрасъла, за да са сигурни, че ще се използва от отрасъла според техните необходими и е, сега е, всъщност ние е, е, отваряме м, клапите. Нека да не вървим в е, посока, която няма да улесни, а по-скоро ще навреди на употребата на този фонд. Това е единственото, което мога да ви кажа и е, искам отново да благодаря на парламента, защото се надяваме, че съвместно с гръцкото председателство е, ще може да има гласуване на първо е, четене. Е, до края на този мандат в полза на е, вътрешните морски пътища. Председателката никой повече не иска да вземе думата. Госпожа Докладчика има думата сега създаването на фонда. Намерението беше действително да бъде социален фонд, но заради различни рамкови условия това не беше използвано. Ние тук сме комисия по заедостта, която трябва да подпомага спазването на рамковите беди условия, за да може този фонд да бъде ползван в бъдеще. Също така да бъде ползван при преструктуриране, модернизиране в други отрасли, в други паранжове, намаляване на корабните флоти. И именно ние като комисия по заедостта трябва да познаваме положението на засегнатите лица, на заетите лица. Когато говорим за намаляване на корабната флота, трябва да се предвиди също и преминаването в пенсионна възраст. Тук също става въпрос за пренос на задължения. Комисията по околна среда трябва да представи свое становище, тъй като тя отказа да го направи именно в рамките на този регламент. Важно е да се защитят рамковите условия за защита на работниците и да се подпомогне модернизирането и развитието на този отрасъл. Това е нашето намерение и ние като комисия по заедостта, наша задача е да разглеждаме такива предложения на комисията именно с оглед на заетите листа, лица и да адаптираме тези предложения към интересите на работниците. А фондът, който създадохме, ние ясно казахме, че той беше замислен и като социален фонд. Е, Благодаря. И така, Компромисните изменения на 12 февруари ще бъдат разгледани. В комисията на 13 ще се гласува доклада, в комисия по транспорт на 20 февруари на, по силата на член 50. Приключихме с тази точка и стигнахме до 10 точка. Предложение за регламент, е, разглеждан от економическата комисия по статистиката за процедурата при макроекономически дисбаланси. И тъй като аз съм докладчик по становище, трябва да ви представя 18-те изменения, внесени от колегите. Тъй като вече е, съм ви представила 8-те изменения, внесени от самата МЕМ. А, по а, десето изменение нямам проблеми а, и предишните 8. По 12-то изменение. А, смятам, че то ще промени самия предмет на текста, тъй като иска да промени идеята за събиране на статистически данни по определената цел и подменя целта, темата е различна. Трябват ми разяснения по 12-то изменение от същия вносител защото ми се струва, че свива надолу амбицията, а не това е нашата цел. Тринайсто изменение не ми създава и затруднения, засилващо използването на тези данни в економическото управление. 14-то изменение цели държавите членки да съобщават съответните данни. Струва ми се, че това намалява ангажимента на държавите членки. Това не е желателно. Нямам проблеми с 15-то изменение. 16-то на господин Кройцман. а, смятам, че трябва да се приеме. Но по 17-то изменение смятам, че трябва да се направи избор между 17-то на Кройцман и 18-то на господин Ори. Мисля, че това на господин Ори е по-прецизно. се отнася до предаването на данните на съответната комисия, не на целия парламент. Може би един от двамата ще изтегли изменението си. По 19-то изменение господин Кройцман иска да предостави а, възможността на държавите членки да дадат разяснения а, а, по просто Смятам, че това е прекалено щедро спрямо преследваната цел. 20-то изменение и 21-во са в същата посока, така че не би ги подкрепила. 22-ро не ми създава затруднения. Бих искала обаче вносителя е, да ми обясни по-добре 23-то изменение, е, за да видим дали съответства на преследваната цел. 24-то изменение на господин Кройцман е, също предоставя щедро възможности на държавите членки и не го подкрепям но ми се струва, че 25-то на господин Кройцман, е, който включва една вече формулирана от нас идея, е, като се е, цели развитие и по-висока степен на обучение, твърде уместно и трябва да го подкрепим. И накрая изменението на госпожа Корнелисен – може да се радва на моята подкрепа. Това беше моя каталог с изменения, които са внесени. Откривам дискусията и давам думата на Чеба Ори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 че предлага подобрения редакционни. По 23-то изменение бих добавил нещо. Бих казал, че този анализ трябва да се осъществи е, съобразно действащите разпоредби. И не може да бъде неограничена на възможността за намеса на комисията. А, аз а, разбрах 23-ти член, а, така чух от превода, може би имате предвид 23-то изменение. Да, да, изменение 23-то, а не параграф. Je viens de parler sur l'amendement 23. Sur l'amendement по 23-то изменение нямам затруднения. Е, комисията може да провежда всички е, е, разследвания. Да, само исках да проверя доколко държите на този термин. Не, аз не намалявам капацитета на комисията. А, точно искам да се определят правомощията на комисията. L'amendement 11. Euh, 11 изменение. Euh, euh, Искам да прецизирам целта за предаването на тези данни. Euh, Това е само едно уточнение.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 А, имаше някои стилистични а, е, а, е, редакции, които оправдават някои изменения. Благодаря, госпожо председател, за колегата Йорк Кройцман. Ще ви дам кратък обзор от негово име относно исканите за изменения. Първо, той иска да благодари за сътрудничеството и на комисията за много добре представените предложения. Надява се, че ще бъде постигнато бързо, е, е, бързо решение в съвета. Статистиките са много важни, подчертава Юрген Кройцман. И в момента виждаме тежките дългосрочни последици при фалшифициране на цифрите не само в Германия, но също така и в други държави. Даже и Германия в миналото предоставяше неверни данни. Комисията е, е представила пет предложения. По онова време съветът ги отхвърля и през 2010 година проверките в държавите членки са разрешени. Планираното сега разширяваме, разширяване, ние го приветстваме. В крайна сметка сме въвели единен подход за подпомагане на економиките. Анализът, провеждането на политически и економически реформи ще може да функционира, но само с правилната статистика. И няколко изречения за, а, за системата и скалата. Борбата с а, изключително различните нива на доходите също е много важна и тя е съществена и за, за економическата стабилност. За това комисията вижда големи разлики в тези нива на доходи. Съществува необходимост от страна на комисията е необходим в член, 5, в член 9, параграф 5. глобите трябва да могат да бъдат увеличавани или намалявани. Господин Кройцман не вижда какво е точно правното основание за това предложение. Той иска да подкрепи становището на комисията, че глобите трябва да бъдат приложими във всички държави членки. Той не вижда причина за различно третиране на страни от еврозоната и на такива извън еврозоната. Благодаря. Е, Председателката, благодаря ви. Някой друг е, иска да се изкаже. В такъв случай отново думам думата на представителя на комисията. Алекс Капек, закъсняваме. Ако обичате, бъдете кратък и отговорете точно на зададените ви въпроси. Благодаря, госпожо председател. Този регламент е много важен, за да се гарантира качеството на статистиката и заради това процедурата, на която се спряхте, е много важна като цяло повечето от направените предложения за изменения не променят регламента, само се засилва качеството на рамката за статистиката. Има някои изменения, които не са по същество, а по-скоро за по-точна формулировка. И е, някои от тези мога да посоча изменение 14-то където с изменението трябва да се замени изпращане на данни до комисията с съобщаване. Просто трябва да внимаваме дали става въпрос за трансмитинг митинг, защото трябва да се има предвид за данните, които държавите членки изпращат до комисията, а не просто съобщаване на данни. Това е всъщност нищожен въпрос въпрос. Сега, за санкциите, ние сме предвидили след е, известен размисъл в е, предложения регламент възможността за санкции спрямо държави членки, които преднамерено или просто по сериозно невнимание изпращат неверни данни Съдейки по опита от миналото, ние трябва да сме сигурни, че е, в регламента всичко, което засяга е, данните, имаме е, въпросителна доколко този член накрая ще се прилага на практика, но ние искаме този член да се включи в регламента това трябва да се включва и в други области и също така трябва да имаме и глоба 0,05% от БВП. Аз мисля, че тогава ролите, глобата ще се изиграе своята роля. Искаме да се каже по-конкретно, че правилата за това как ще се определят глобите и как ще се определя размера на глобите, защото ние смятаме, че има различни нива на невярно отразяване на данни и е, различни нива на небрежност и е, заради това с е, делегирани актове трябва да има подробности за това как се определят глобите, позовавайки се на този член. Мисля, че ще спра до тук. Да, обаче, вие не отговаряте въпроса дали трябва да има специални регламенти за еврозоната. Пита председателката. Да. Нашия е, е, регламент засяга всички държави членки на Европейския съюз и не сме предвидили специална глоба за страните от еврозоната. Е, тези правила трябва да се прилагат към всички държави членки на Европейския съюз. Това е свързано с е, направеното предложение за изменение номер 5 от вашата комисия. Е, ние не разбираме защо трябва да има глоби само за еврозоната. Според нас правилника се прилага за всички държави членки. Дали трябва да има разграничение между еврозоната и не еврозоната, защото смятаме, че проблемите не са само в еврозоната е, има проблеми е, от всички е, членове на Европейския съюз и за това ние не искаме да променяме обхвата на правилника или на определени членове само за еврозоната. Председателката, благодаря ви. Благодаря ви за дадените обяснения. Ние ще ги вземем предвид, когато се занимаем с евентуалните компромисни изменения, включително и когато трябва да се разчинят някои мои първоначални предложения в светлината на някои изменения, особено по последната точка. Аз мисля, че заедно с авторите на измененията можем по подробно да разгледаме измененията и да преценим дали да бъдат включени те или не в окончателния текст, като имаме предвид духа на предложението на комисията, а именно да се засили процедурата при макроекономически дисбаланси. Измененията ще бъдат, компромисните изменения ще бъдат разгледани на 3 февруари на вечерната ни сесия в Страсбург. Ще гласуваме на същата сесия Комисията по економически и парични въпроси ще гласува на 12 февруари и в пленарна зала въпросът ще влезе през април. Закъсняваме спрямо дневния ред. Искам да приветствам всички представители на агенции, които са тук и съвсем накратко е, да им е, дам думата, но преди това е, Данута Ясновецка ще ни запознае с резултатите от преговорите с съвета относно директивата за командироването на работници. Госпожо докладчик, за вас е ясно, че трябва да ни запознаете накратко и телеграфно с резултатите от този първи трилог. Телеграфичним, че только телеграфичним? Колко време имам всъщност? Добре. Може да ме прекъснете, ако смятате, че говоря прекалено дълго. През януари и в Страсбург бяха първите ни разговори, но председателството не поиска да провеждането на такива преговори. Всичко има индикативно значение. Ние дискутирахме член 1, член 4, както и член 5 за достъпа до информация. Що се отнася до първите два члена, преговорите бяха, преминаха гладко, с конструктивен подход. 95% от разпоредбите бяха обсъдени, но поради липса на време не успяхме да а, дискутираме последната част на член 5. По член 1, приложно поле. Тук имаме изменени текстове, приложното поле няма да се изменя. Запазваме разпоредбата, че тази директива следва основната директива от 1996 по отношение на правната сигурност. Изтрихме препаратката към международното право по отношение на разпоредбите, които а, проистичат от ратифицираните международни конвенции. Член 2 постигнахме първи консенсус по отношение на а, определението за подходящ орган. Това са органи, за които бяха променени определенията, също така орган, който подава искане. Член 4. Ролята на тези органи. Също така успяхме да намерим компромис, който взема предвид измененията е, на съвета и на парламента. Как първоначалното предложение на комисията беше насочено към защитата на личните данни. Ние също се занимаваме с предаването на информация относно заедостта от държавите членки. Съветът е, и налага много административни товари и ние не искаме да натоварваме тези органи с контролни функции. Член 5 достъп до информация успяхме да постигнем компромисен текст по първата част на член 5. Съветът подкрепи нашето предложение, предложение за публикуване на условията за заетост на националните вебсайтове, когато става въпрос за езици. Ние също успяхме да постигнем напредък по отношение на свободното движение на работниците както и разпоредбите за езика на приемащата държава и за езика на държавата, от която идва работникът. Съветът е, ще публикува информация за процедурата по подаване на искове, жалби, когато става въпрос е, за е, и служители отговорността на социалните партньори за публикуване на информация относно условията на наемаме. Компромисният текст гласи, че държавите членки трябва да гарантират представените от социалните партньори условия на заетост да бъдат публични, публично оповестени. Следващото ни заседание ще се проведе на 23 януари и ще дискутираме и тогава ще дискутираме и други въпроси. Да, по член 3 започва сериозната работа. Има ли допълнителни въпроси за уточнения? Благодаря, благодаря за разбирателство, за разбирането. А, така че на следващото ни заседание ще получим отчет за утрешния трилог. Приключихме и с тази точка от дневния ред. Сега благодаря на четиримата директори на агенции, които проявиха огромно търпение до сега, но настъпи момента да представят работната си програма за 2014 година. От името на членовете на нашата комисия ви желая една успешна нова година и е, се надяваме на базата на предоставените документи, раздадени на членовете на комисията, да можем да е, проведем едно обсъждане. Ще предложа да започнем с госпожа Криста Заделчек, директор на Агенцията за безопасност и здраве при работа. Имате думата, госпожо директор. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за пожеланието за е, здрава и успешна нова година. Това е важна година за Европа. Е, ние е, вече сме посочили някои от приоритетните ни области. Първо, оценка на риска. Мисля, че повечето от вас вече са чули, е, че това е основен инструмент за малко и средни предприятия, които нашата агенция разви. И сега а, искаме да насърчаваме развитие в държавите членки и 12 инструмента в момента се разработват. 12 инструмента е, за оценка на риска в е, микропредприятия е, и те се прилагат дълбоко в микропредприятия. Знаете, че агенцията е, иска е, всичките инструменти да се разработват е, в сътрудничество с социалните партньори. За следващата година ние очакваме още 60 инструмента за оценка на риска в различни страни и отрасли. На второ място е, искам да се спра на кампанията за здравословно работно място, е, да, да станат хората по-наясно с опасността. От 2012 до 2013 година имахме кампания под общо лого предотвратяване на риска. Ние искахме отново да има участие на работниците. Имаме е, положителен отклик тази двугодишна е, кампания все повече расте. 87 официални партньора се присъединиха и е, през 2014 и 2015 година е, ще направим нова двугодишна кампания. Аз мисля, че това е от интерес за всички държави членки и дружества. Трябва да се управлява с стреса на здравословни работни места, т.е. психосоциологическия риск и съответно обратната връзка от партньорите ни в държавите членки. Тя беше положителна и ние искаме да разбират хората все повече ясно, че стресът е проблем в дружествата и ние подкрепяме държавите членки е, с европейска подкрепа. Ние също така помагаме е, за участие в мероприятие в държави членки. През 2014 и 2016 година ще говорим върху психосоциалния риск. На трето място искам да се върна към проекти, това е всъщност пилотен проект за Европейския парламент за заетост и е, здравословно работно място предвид застаряващата работна сила. Благодарение на госпожа Перес през декември имахме полудневна среща и тук в е, Европейския парламент ви запознахме с първите констатации и с предизвикателствата, през които сме изправени. През 2015 година а, ние целим да изготвим препоръки възоснова на работата ни през двете години. А, а, какво е направено, за да се управлява застаряващата работна ръка, как да се, как да се одобрява, как да се управлява на секторно и национално ниво. След това е, скоро ще изготвим доклад за новите рискове. А, е, новите рискове. Е, за насочена работа. Ние работим по този въпрос и ще имаме специфична информация, особено за здравето на жените, но също така и, и, и изобщо как се отразява това на здравето за мъжете. Сега, общото управление на стратегическите програми на агенцията. Ние е, приехме многогодишна стратегическа програма от 2014 до 2020 година. В нашия ние развиваме и е, многогодишна стратегическа програма е, през две години и в крайна сметка нямаше много дискусии. Работим пет основни области, е, нови рискове, фактове, факти и цифри, инструменти за управление, по-ясно съзнание за успехите и знание за мрежите. Е, нашите мрежи, е, комуникациите, е, как да се прокара посланието, за да има здравословно и безопасни работни места в Европейския съюз. Два въпроса, които са свързани с пътната карта по приложението. И за мен е удоволствие да ви кажа, че през декември 2013 година е, беше подписано споразумение между Испания и агенцията и се надявам през следващата седмица с гръцкото председателство пак да има е, споразумение, е, за да има стабилност на регулаторната рамка на агенцията. И не на последно място пътната карта, управлението на бюджета на агенцията, е, е, в е, Билбао ние посочихме, че има два критерии. Първо, да се пестят пари и да се подобряват условията на труд така че 40% имаме спестявания от данъка, от, от найема а, също така имаме е, и възможност за организиране на срещи с е, нашите партньори в тази сграда. Това ни дава възможност да пестим. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че толкова добре си спазихте времето. Абсолютно отлично е, говорихте точно 7 минути. Сега за първ път е, давам думата на Илаким Джеймс Калея който ще говори за Европейски център за развитие на професионално обучение. От дълго време ви чакаме. Радваме се, че сега ще говорите като действителен член на този център. Давам ви думата за 7 минути. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да ви пожелая успешна 2014 година. Това е моята 90 седми ден, така че след няколко дни ще получа оценка за първите 100 дни на моята работа. Надявам се тя да бъде положителна. В Солун аз открих една много интересна европейска агенция, която се занимава с много интересни въпроси относно заедостта. Най-вече с възможностите за назначаване на младите хора – Центъра за професионално обучение е насочен най-вече към реформа на системата, към подпомагане на гражданите и по-добро разбиране за уменията необходими за утвърждаване на пазара. По отношение на периода 2007-2012 успешно успях да потвърдя първото си положително впечатление. Този период е бил много успешен в прилагането на мисията и целите. И този резултат е очевиден, като също така предоставя голямо внимание във връзка с политиките в Европа сътрудничеството с другите европейски и международни агенции, които работят с високо качество и рентабилно. Моето предизвикателство се състои в това да ръководи агенцията възможно според, високи, според най-високите стандарти. Политиците са притеснени от броя безработни лица. работната сила, която не разполага с достатъчни умения за днес и утре. Също така а, бизнесите, които искат да подкрепят уеб базираното обучение. Държавите членки и социалните партньори планират напред и приемат разпоредби, които да бъдат про, а не реактивни. Ние се намираме в една привилегирована позиция да изпълним всичко това. От първа ръка имаме опит, най-вече в проучванията и човешките ресурси за професионално обучение. Ние контролираме комуникета от Прюш, което ще бъде публикувано по-късно тази година. Ние контролираме европейския поток на професионално обучение. През 2005 година бяха реализирани 32 милиона евро, а миналата година 8,7. Ние също така имаме механизмите за подкрепа на комисията в разработването на ЕСКО, данъчна политика, която включва а, разпоредби за национално професионално обучение. Ние също разполагаме с методологията за разработка на статистически индикатори а, за политически цели, за професионално обучение и учене през целия си живот, като работим с, О, близо с, с ОИСР, за да съберем европейски данни, както и да анализираме данните събрани от различни организации за уменията на работниците на пазара. През 2014 година и след това ще осигуряваме добавена стойност към работата на агенцията и гражданите на Европейския съюз в нашето съобщение ние говорим за връзката между професионалното обучение и нуждите на пазара. Всички инициативи, които споменах, бяха включени в нашето съобщение. Вие всички сте получили нашите доклади. Там се говори за неизменната връзка между квалификацията и уменията и възможностите за намиране на работа. Ние работим с оглед на, бъ... на бъдещите години. Хората просто не могат да спрат да учат, защото пазарът го изисква. През миналите десетилетия бяха предприяти много европейски инициативи, за да се концентрира европейското обучение в посока необходима за развитието на пазара. Необход... Необходимо е да се гарантира, че економическата криза се преборва с компетентни и конкурентни работници. Дами и господа, изправени сме пред предизвикателства, по които ще работим през 2014 година. Първо, професионалното обучение на а, възрастните лица. Придобиването на познания и компетенции близки до трудовия опит. Второ, свързано с първото, създаване на структурен подход, подкрепа на комисията да приеме разпоредби относно стажовете. През 2014 и бъдеще трябва да се, трябва да се задълбочи техническото сътрудничество и подкрепата а, и осигуряването на синергия между различните инструменти. Това е агенция, която се разраства, която става все по-експертна и се радва на голям политически приоритет. Като другите агенции, и ние не трябва да застрашаваме нашия капацитет да работим по нашия основен приоритет, да подкрепим европейските граждани, да подпомагаме поколения европейски граждани, които виждат затруднения да се интегрират в обществото. Ние сме нещо като посредници между образованието и трудовия живот, но също така и между стратегиите и реалността на европейските пазари. Благодаря. Благодаря много. Сега ще дам думата на Менендес Валдес, директор на Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд. Имате думата. Благодаря много, госпожо председател. А, всичко най-хубаво. Знам, че ще има избори е, тук за парламента. Е, през 2013 година ние започнахме прилагане на нова програма за проект, която се нарича От криза към възстановяване. Още сме в криза, обаче се надяваме да вървим напред и ще продължаваме е, да предоставяме информация. Е, е, това е фокус на нашите програми. 2013 беше първата стъпка. Специално за кризата ние говорихме за данни, живота на работното място на европейците в три общи чисто европейски е, услуги, които е, ние упражняваме в 34 е, страни. Е, на второ място ние говорим за това как да се отговори на кризата, каква политика да се прилага. Когато правим мониторинг на кризата, е, може би е, това е, че все по-малък е, оптимизъм има на европейците и липса на доверие в институциите. Е, институции като парламенти, така и национални правителства, все по-малко доверие има. Много е интересно да се види какъв е отговора. Един от резултатите на изследването за 2014 година е, че има връзка между липсата в институциите институциите и качеството на обществените услуги. Дори много по-голямо, отколкото усещането за економическата ситуация. За гражданите е по-важно е, е, услугите да бъдат достъпни и това се отразява на доверието, което изразяват към институциите. Е, това е част от изследването, което направихме за публичните услуги. Започнахме миналата година, продължаваме 2014 година върху основни е, усилия, по-голямо търсене на услугите, съкръщение на фондовете и има случаи, когато все пак ситуацията е могла да се подобри. Е, така как усещането за качеството на тези услуги, достъп до гледане на деца, е, здравни грижи, а също така и на хора в крехко състояние, в, в несигурност. И е, при първата част на кризата секторите, които получават публични финанси, е, искаха да имат по-голяма устойчивост на работните места. На европейския мониторинг говорим за преструктурирането при втората част на кризата. Имаме реформиране на публичния сектор. И за това отразихме после в доклада е, преструктурирането на публичния сектор и как се управляваше то. И сега е, за работниците ние установяваме, е, че причината за отмяната на техните работни места се е променила и това може да се дължи на банкрут. Случаите се увеличават и има че въпреки, че има повече промени от Европа в Европа, вече няма разлика между така наречените стари членове и новите членове, така че преместването на, работни, на, на, на предприятия в новите страни е 6 пъти по-висока. Е, съответно, нуждите на работниците а, а, трябва да се види економическото и социалното отражение и участието на жените. Какви договори е, подписват хората. Е, това беше стъпало за повече работни места, обаче всъщност резултатите не са добри и също така е, трансфера от училище към работа и създаване на работни места като отговор на кризата. Ние е, виждаме младежко предприемачество е, и създаване на работни места специално за тази година. Е, сега промените в пазара на труда поляризация на работните места. Тя ще продължи, особено за заплатите, е, така че обикновено изчезват работни места, при които има е, крайни стойности на заплащане. Е, и между най- най-низките и най-високите заплати трябва да се създават работни места. Е, въпросът обаче е за заплатите, а не толкова за качеството на работните места и професионалната квалификация. Това е предизвикателство за тези, които губят работните си места, защото говорим за търсенето на работници и тези, които търсят работа. Виждаме, че трябва е, че е, се търсят квалифицирани работници там, където, дори там, където е най-висока безработицата. Сега а, е, имаше комунике на комисията. Ние а, видим какъв е потенциалът за създаване на работни места а, и се радваме, че правителствата одобряват това. Ще продължаваме да работим върху възнаграждението, как е свързано е, това с колективната система. Е, е, много интересна информация в Вилнюс ще я съобщим, ще го публикуваме. Е, и е, как е, работата да бъде устойчива. Е, е, това ще бъде един от нашите четири приоритета и е, ние сътрудничихме е, при съвместна публикация е, по социалните рискове. И накрая няколко забележки по постиженията на фонда. Имахме бюджет около 20 милиона. 112 души работиха. 117 е, PDF е, публикации имаме, но най-важното е, че имаме е, цел към изработването на политиката и сме публикувани в повече от 211 документа и почти 50 са цитирани тук в Европейския парламент. Е, ние е, е, говорихме за канала на Европейската мрежа и Очакваме да видим е, как ще се подобри събирането на данните и управлението. Ще се обсъди това в работните групи. Един от приоритетите за по-близко сътрудничество между агенциите и специализираните парламентарни комисии, като вашата, да видим доколко можем да е, ви подкрепим по-добре и е, по-добре да ви информираме. Председател... Благодаря много. Последният оратор, госпожа Елен Сървън, директор на Европейската фундация за обучение. Искам да пожелая щастлива и успешна година Нашата фундация, аз ще говоря глобално, защото нашият бюджет идва от глобална Европа. Глобална Европа за обучение и политики за заетост се изразява в нашите постижения. За 2013 и 2014 най-напред ми позволете да спомена, че 2013 е последната година от един 4 годишен период. През 2014 ще бъде първата година от нов период, от 2014 до 2017. Планирано е според стратегията 2020, като програмата беше приета през ноември от управителния свет на фундацията. Защо глобална Европа трябва да стане още по-активна и да работи още по-проактивно? Става дума за взаимосвързаността на държавите във все повече политики и области. Това води до невиждано до сега сътрудничество – Говорим за сътрудничеството между правителствата, между държавите от ЕС е и извън ЕС. Е Работата и сътрудничеството с държавите извън ЕС е, е също толкова важно в днешно време. Националните, местни и международни политики стават все по-комплексни. От съществено значение е да се осигури стабилност и за това ние мислим, че глобалните интереси не винаги трябва да бъдат на второ място в дневния ред в националните политики. За това трябва да останем активни да работим по-усърдно. Не знам дали сте гледали Евронюс миналата вечер. Сирия, бомба в Ливан – напрежение в Египет, присъединяването на Турция към ЕС, присъединяването на Сърбия към ЕС. Благодаря ви, госпожо председател. Как да си вършим работата в такъв изключително нестабилен свят? Това е основното предизвикателство за нашата фундация. Ние вярваме, че нашата работа по отношение на развитие на политики за човешките ресурси е ключова за развитието на всички държави. В Европа ние го имаме за даденост, че има демокрация. Демократичните стойности означават нещо и трябва да продължаваме да ги развиваме. Затова ние вярваме, че собствеността и участието в тези държави в Създаването на политиките е условие за устойчив растеж. Това позволява националните системи да бъдат по-устойчиви. Така се формира капацитет на всички национални организации да се справят с предизвикателствата и нестабилността и несигурността. Затова обръщаме голямо внимание на обучение във връзка с политиките, и тук искам да подчертая, че когато нестабилността е голяма, трябва да се разшири кръгът на заинтересованите лица. Затова нашата фундация работи на многонационално ниво. Става въпрос за многонационално управление и искам да изразя личната си благодарност за вашата лична подкрепа и за активността на политическите лидери през последните 4 години, най-вече по отношение на средиземноморските арабските държави. Започнахме в Аман през 2012, минахме през Марсилия 2013 и направихме същото за Западните Балкани през октомври 2012. Важно е да се включат политическите лидери, парламентите. По този начин се формира институционален капацитет, за да се гарантира, че политиките ще бъдат и а, изпълнени, а не само приети от различните а, държавни органи. Ние също така а, работим за управление на поднационално ниво, на регионално ниво в различните държави. Правим същото, а, и вие виждате в доклада, който ви представихме, че работим на ниво училище и доставчици на услуги, за да се гарантираме, че всеки ще бъде в състояние да изпълнява тези политики. Разбира се, ние доразвиваме политиките, когато това е необходимо. Вярваме, че нашата работа по, квалифици... по квалификация, по осигуряване на предприемачество, осигуряване на качеството ще може да осигури по-добри шансове на гражданите в тези държави да останат в своите страни. Това е най-важната ни задача. Ние също допринасяме за развитие на уменията във връзка с мобилността. от юг на север, от север на юг, без значение на къде. Ние сме способни да осигурим на гражданите бъдеще в техните собствени държави или пък където и да отидат. Знаете, че миграцията в тези дни се обсъжда много интензивно в Европа. Работихме през 2013 с държави, където има демографска бомба. А, например, в съседство ще се нуждаем от 60 милиона работни места в бъдеще. Например, държавите в Западните Балкани или в Източна Европа, където застаряващите общества се нуждаят от дългосрочни устойчиви решения. Така че е важно да се осигурява подходящо професионално обучение в тези държави. Когато говорим за 2014, трябва да помним, че фундацията ни ще празнува 20 годишнината си. Когато президентът Митеран реши да се основе тази фундация, председателят на комисията Жак Долор, заедно с шефа на неговия кабинет Паскал Ами, включиха в документ всички предложения, като имаха предвид, че това е бреме и тези държави ще се нуждаят от решение. Затова ние сме горди да кажем, че сме дали своя принос за новите държави членки. През 2014, 100 години след Първата световна война, която започна в Сараево, още е едно място, където работи нашата фундация. Ние се надяваме, че всички тези предстоящи годишнини ще ни служат като напомняне, че глобалната сфера трябва да се управлява. Ние трябва да управляваме и в бъдеще глобализацията, за да можем да помагаме на всички, а не само на някой. С нощи в Евронюс аз научих, е, че ние трябва да се гордеем в нашата фундация. Двама министри на външните работи, идващи от едни и същи държави, Франция и Германия, господин Лоран Фобюс и Франк Штайлмайер, са решили да се явят на европейските избори в Молдова и а, Грузия и да обсъдят европейските ценности с техните граждани. Затова глобална Европа има смисъл и можем да допринесем за постигането на тази цел. Благодаря. Благодаря много на четиримата директори. Не останах много в залата, но всеки иска да се изкаже. Разбирам че Сара Парки, която е експерт в управителна съвет на ETF, е иска да се изкаже, но наистина много ви моля да бъдете кратка. Благодаря, госпожо председател. Аз изготвих документ който трябва да стане достояние на всички членове на комисията. Всъщност имаме един общ преглед за това как се структурират решенията, а не толкова съдържанието на проектите. Работната програма за 2014 година, аз мисля, че най-важното, което трябва да се каже, е, че имаме два тура на така наречения процес от Турино което означава е, държавите членки е, е, показват докъде са стигнали по отношение на ВЕТЕС, т.е. Е, не само агенцията да определи е, е, своите приоритети, какъв е резултата, но също така портрет за всяка страна, за да могат те да станат собственици на политиката и структурите, които разработват. И по този начин е, добрите практики могат да се споделят. Това също е много важно. ИТФ е, трябва да си е, определи цели увеличение е, на участието на държавите членки в процеса от Торино и увеличение на качеството, а също така това е наръчник за инструментите и както вече е, каза преждоговорившата, управлението е много важно на всички нива. Аз е, проявявам интерес към управлението. Местната устойчивост не само на економиката, но и обществата, отпуснатите средства според цели целите, видовете информ... интервенция, видовете на меса, функции и аз мога да кажа на депутатите, не че имаше много голямо подобрение на това как стратегиите работят съвместно, как се определят бюджетите, как се прилагат плановете. И, и ако трябва а, да се направи един а, качествен одит за миналата година, а, да се пести време, да се пестети средства. И лично аз съм участвала на заседание на управителните съвети. Аз участвах в подготовката на средносрочната перспектива 2000, за работната програма за 2014. Аз дори говорих пред една една от конференците по устойчивостта на иновациите и влиянието на това. И аз мисля, че може да се направи нещо много повече, за да се реформират е, някои от навиците на тези системи, да станат е, по-гъвкави е, и по-трудно се използват за социалните умения, за които ще бъдат необходими за бъдещето. Както обикновено аз бях на принципа на това, че не гласувам, аз съм експерт на Европейския парламент. Аз имам опит за устойчивото образование. Сега, съображение за бъдещето, според мен е парламентът, както и останалите директори, трябва сериозно да помислят за съхраняването на познанията на възрастните, на така нареченото трето поколение, защото има трудни времена за заетостта и могат да се загубят познания и опит през ноември има 20 годишен юбилей. Това е, е възможност е, да се отбележи юбилея, но също така е, и да се работи с партньорите. Още едно изречение. Аз мисля, че това засяга бъдещето и това е политическо. За бъдеще времената ще са трудни и ЕТФ и работата, която върши, е, както и някои от останалите агенции, е, е да има неутрална територия е, за професионално обучение да се председателката ви прекъсна. Господин Каркас eh, eh Ще бъда съвсем кратък, госпожо председател. Благодаря на всички директори, е, които се изказаха. Е, да, наистина малко депутати са останали в залата, но трябва да знаете, че вашите усилия, вашата дейност са изключително важни за нас в тази институция. Да, споменахте а, срокове. Бих а, искал да ви задам въпрос, той се отнася и до четиримата. с оглед на бюджетните органи... ограничения, на които, които трябва да направим, казахте как смятате да продължите дейността си, като си има предвид колко разнообразна и разнородна е тя и също така бих искал да разбера как се променя стратегията за безопасност и здраве при работа. Това са въпроси, които представляват голям интерес към нас. Към Еврофонд въпрос няколко думи е, по е, е, мерките за борба с бедността. Бихте ли ни казали няколко думи, свързани с бедността и политиката за жилищно настаняване? Благодаря отново всички. Наистина Европейския съюз играе огромна роля по всички тези е, въпроси. И е, кой още иска думата? Нюкс. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички ръководители и експерти, които говориха тази вечер. Алехандро каза, че отсъствието на членовете не е някакво отражение на усещането за работата на тази комисия. Членовете ценят работата на агенциите и трябва да подкрепи директора на Дъблинската комисия, че документите, които се създават тук, са важни за Европейския съюз. когато се занимаваме с законодателни процедури, трябва да разглеждаме и въпросите за безопасност на труда. Важно е да се каже, че след много години на създаване на стратегии за безопасност и здраве, сега нямаме извинения да не представим новата стратегия. Искам да попитам фундацията от Билбао, като им кажа, аз следя работата на Билбао и Дъблин и ценя техните усилия. Смятам, че вършат страхотна работа. Затова имам няколко бележки във връзка с тяхната работа. Във връзка с работата на Билбао, аз приветствам работата, която вие правите за развиващите се страни. Наистина, лошо е, че това не беше включено в законодателните процедури на европейско ниво. Вашата роля е много ценна, за да можете да а, оцените и откриете а, рано евентуалните рискове. ние мислехме, че ще успеем да включим някои от законодателните предложения, но не успяхме. Социалният риск е друга област. Това ще бъде фокусът на нашата работа през 2015-2016. Ние първо искахме комисията да представи предложения за социалните рискове и това беше през 2004, 2004 година. И все още чакаме да се представи такова предложение. Към директора на Билбао. Въпрос. Има ли нещо във вашата работа, която да показва въздействието на мерките за спестяване и тяхната връзка с безопасността при работа. Ще бъде интересно дали има някаква област, върху която да се фокусирате. Към Дъблин. След голям натиск от страна на парламента, комисията през октомври каза, че ще те създаде нова социална рамка за малките и средни предприятия. Дали Дъблин възнамерява да играе някаква роля и да подпомага работата на комисията в тази връзка? Благодаря. Благодаря. Въпреки късния час, искам да задам два въпроса. Първо, по въпросите за безопасност и здраве при работа. Какъв диалог се води днес конкретно между агенцията и е, комисията? Въпреки, че има политически блокиране, е, какво смятате, че може да направите, когато настъпи момента за това? Благодаря също така, че споменахте въпроса за стреса. Това беше изключително важен и за нас въпрос, когато беше обсъждан въпроса с тази стратегия. Що се отнася до директора на Еврофонд? Тази година и дадохте едно много важно проучване, свързано с минималната заплата. Това е дебат за също така съжалявам, че Сара Паркинг напусна. Жалко, че не може да остане до края на нашата, нашето заседание. Отбелязвам си това. И така в заключение дискусията по възнагражденията Имате ли отношение към тази тематика? Ако да, как е, се осъществява това? Или е още прекалено рано за това? И така, е, всеки ще разполага само с две минути, за да отговорите на трите въпроса, които ви бяха зададени. Но знам, че може да бъдете много е, лаконични Започваме с отново първата ораторка. Благодаря ви. Е, първо благодарим ви за подкрепата от вашата комисия и въпросите. Аз е, мога да ви отговоря. Ние страдаме от съкръщенията, но всички директори, които са тук, е, знаят, че нашата задача е да организираме работата така, че да можем да работим колкото се може по-добре, с най-добри резултат. Искам само един пример мрежата от агенции в 28 държави членки. В момента страдаме, защото някои членове на мрежата не могат да получат командировачни, за да дойдат нашите заседания. Ако те са в Германия или в Швеция, ние трябва да е, е, им оказваме помощ е, когато се разработват стратегически програми. Това е което чувстваме. Обаче ние имаме предвид кризата, отражението на кризата върху сигурността и здравето на всички нива, но също така предвид демографските промени. Едновременно с това ние виждаме, че сега и за бъдеще от ключово значение за европейската економика ще бъде работната сила да бъде здрава и така да няма опасности за нея. И ние знаем, че че има стрес. Това е основа за работата ни за бъдеще. Искам да кажа, че не сме доволни от това, е, че няма европейски тест е, за сигурността, но ние имаме добри отношения с е, комисията не на по-високо ниво, но ние знаем, е, че това не е желание сигурността да бъде в нова стратегия. През април ще е, чуем новите показатели. Ние е, работим е, съвместно и искаме да има колкото се може по-голяма подкрепа. И ако се върна към Германия и законодателството, аз бях в Германия, знаете, че аз там имам добри връзки. В момента има е, дискусия за законодателство срещу стреса. И е, според мене беше впечатляващо да се види, че поне информацията, която се предоставя от агенцията, сега се използва за да се прецени дали е необходимо законодателство в Германия. Има спорове, и аз бях там преди изборите. Е, е, аз съм от институт, е, който е свързан с Министерството на социалните дела и е, знам, че сега е, посоката им се променя и е, през август по време на работната ни среща в Франкфурт е, да има е, принос към дискусията в Германия. Това е. Председателката, благодаря. Сега е, давам думата на следващия директор. Бързо. По отношение на бюджетните ограничения, такава е реалността. Ние обаче работим и почти постигнахме гъвкавост и рационализиране на човешките ресурси, които вече съществуват. Да ви дам един пример. Има два отдела. Е един за политически стратегии и другият за експерти в областта на човешките ресурси. Затова вече съществува усещане за обмен на знания между двата отдела. Ние също подобряваме нашето сътрудничество с Европейската фундация за обучение. Имахме общи семинари и искаме да увеличим това сътрудничество в рамките на бюджетните ограничения. Ние напълно оползетворяваме наличните средства в полза на европейските граждани. Друго, а, проучването за курсовете. Ние трябва да кажем, че в бъдеще курсовете ще покриват не само учене през целия живот, а и формалното и неформално обучение тези две области с оглед на целта 2020 ще позволят на държавите членки да тръгнат напред. Разбира се, не всички държави членки са на едно ниво в прилагането на тези инструменти. Затова ние искаме да подобрим използването на ресурсите и сътрудничество с държавните членки на макрониво, за да сме сигурни, че европейските препоръки се изпълняват там, където те засягат европейските граждани. Благодаря ви за Еврофон. Искам да отговоря само на някои въпроси. Разбира се, парите, бюджетът, те са все по-малко и ще бъде наивно да кажем, че не оказват влияние в момента имаме 40 часова работна седмица. Не знам как ще се развият нещата в бъдеще. А, ние направихме проучване и нашите проучвания показват, че влиянието се изразява в милиони евро. По отношение на бедността и социалното изключване, ние развиваме редица проекти и искаме през следващите години да започнем разработването на многобройни програми. По отношение на социалните схеми искаме да мислим, че имаме нещо общо с тяхното въвеждане, защото ние разработихме няколко индикатора и те бяха използвани за разработване на европейското проучване. По отношение на заплатите, те ще бъдат публикувани скоро но със сигурност ние няма как да се включим в дебата в Германия. Но ще знаем колко хора са 60% под минималната заплата и скоро ще имаме тези данни за Германия. Ние предоставяме данни и цифри. ние искаме да координираме политики. Връзката между заплата и доходите от заплати и доходите извън заплати. Тези проучвания показват и са много интересни, че няма ясна връзка между система, която е основана основно на заплатите и останалите области. Така, това засяга и други дискусии, които в момента водим за конкурентоспособността трябва да имаме информация възоснована на данни, за да участваме